comment non Possiamo allora aprire i nostri lavori. Можем да започнем работа. Кордо, prima di tutto. Преди всичко искам да кажа следното. Съветът и Извинете, извинява се председателя, че започнах с нещо различно. Да, започваме с това, че се излъчва по интернет нашето заседание. Има и камери. Парламента също може да гледа всеки един от кабинета си заседанието. Това е много важно, защото това изслушване е толкова важно в опита ни да създадем една архитектура на Европа в бъдеще, е, която да бъде по-добра от е, настоящата. Е, съжалявам, че до момента залата не се е запълнила, но докладчиците, още сега им благодаря, трябва да знаят, че не само се излъчва в парламента това, което те ще кажат, но нашата комисия ще осмисли всичко казано от тях посредством доклада на нашите докладчици, господин Търковски и господин Гуалтиери. И така започваме работа. Имаме две последователни сесии днес. Депутатите могат да дойдат и по-късно. Те ще изразяват становищата си. Първата ни сесия се занимава с гъвкавост и а, диференцирана интеграция в рамките на Лисабонския договор. От 9.30 до 11.30 приблизително ще бъде първата сесия. Веднага можем да започнем. Ще дам думата на първо място на нашите докладчици, колегата Гуартери Тарковски извинете, Тразасковски. Гуалтиери има думата. Thank you. Thank you especially to our... Благодаря. Благодаря на нашите оратори. За мен и за Рафаел е наистина голяма чест, че сте тук след нас четем вашите трудове, а сега имаме възможности да се видим и да обсъждаме важни теми за нас. Това е важно за работата ни. На първо място задачата ни е да изготвим един доклад а, по многостепенното управление, един голям доклад по конституционни въпроси на Европейския парламент. Все още подготвяме първия вариант на този доклад, но и това изслушване ще бъде важно за участието ни в е, един истински паричен съюз, е, нещо, което започна Европейския съвет. След това имаме един доклад на госпожа Тайсен, отново за паричния съюз по 50 член. And we are also the parliament involved, and I'm person... Аз лично съм един от шерпите в консултациите с Ван Ромпой Екипът ни изготви кратък документ, който е първа реакция на доклада. Одобрена е от председателския съвет миналия вторник и се надявам да ви бъде раздаден. Мога да цитирам Жан-Виктор Луи. Той ни е изпратил а, част от изказването си и той казва, че една пътна карта за истински паричен съюз би трябвало да се основава на конституционен текст. Това становище трябва да идентифицира и конституционния контекст както и происхода на кризата. В същото време трябва да покаже институционните дилеми, които трябва да бъдат разрешени, за да се намери ефективно решение на кризата. От 2010 година на сетне кризата доведе до по-голяма интеграция на Европейския съюз и на страните от еврозоната. Пътят до момента не се оказа обаче много ефикасен, защото той увеличи демократичния дефицит в Европейския съюз. Този модел се основава на по-стрикни фискални правила и в същото време изграждане на механизъм за стабилност, който е междуправителствен и се финансира от националните бюджети, като се основава на стриктно спазване на определени условия. Както посочи на едно друго изслужване господин Мадуро, този модел, който се основава на права, идващи от националните демокрации, не работи ефективно, защото води до разнобой между националното измерение и европейските политики. В отговора на НП на основния документ изграждаме една визия, която се основава на ясно разпределение на ролите и функциите и ресурсите между политиките на Съюза, основани на средствата на Европейския съюз, основани на собствени източници, собствени демократични възгледи. Това е една федерална визия, макар че за сега има ограничени правомощия на федерално ниво, изисква паричния съюз да се основава на европейските институции и да се разреши проблема на асиметрията между паричния съюз и Европейския съюз, както и проблем на компетенциите и процедурите, заложени в учредителните договори. Подходът ни тук е ясен – Настоящите договори, според нас, предоставят всички инструменти, които са необходими, за да се започне оформянето на този истински економически паричен съюз. Посочваме, че в 136 член има възможност за засилено сътрудничество, но и възможността да се използва 352 член, неговата клауза за гъвкавост, заедно с член, 100, член 136 и за засилено сътрудничество 20, което изисква единодушие само от държавите членки на еврозоната или у нези, които са част от засиленото сътрудничество. Необходима и възможна е задължителна екс антекоординация, което, както казах, е възможно по настоящия договор, но и по същия договор има и възможност за нещо, което разбира се трябва да се обсъди, трябва да се гласува. Все още това не е обща позиция на парламента, макар че в документа на Шерпите вече пише нещо по този въпрос. Та, да, нещо като механизъм със собствени приходоисточници, многостепенно управление по настоящите договори. Не е задължително зона, а, извинете, фонда за еврозоната, това е едно френско-немско предложение, а, та той не би трябвало да бъде извън бюджета на Европейския съюз и да се смята за автоматичен стабилизатор за националните бюджети. Това не е правно задължително. Според нас но отново това е тема на разговори. Това не значи, че не смятаме, че трябва да има промяна в учредителните договори за истински паричен съюз. Но по политически, пък и по институционални причини, аз лично смятам, че единственият начин да има промяна в учредителните договори е като не се стартира с такава, а като се направи прави по-ефикасен паричния съюз и се балансират инструментите, които разполагаме и по-ефикасна реформа на институциите. Бъдещите европейски избори трябва да бъдат истински европейски избори. Гражданите да изберат не само депутатите си, но и комисията на базата на един европейски политически дебат. Това е необходима стъпка, за да има по-голяма легитимност по-нататъчните ни действия при прехвърлянето на компетентности. На второ място, напълно отхвърляме аргумента за липса на легитимност на Европейския парламент и комисията поради асиметрията между членството в еврозоната и членството в ЕС. Тази асиметрия всъщност е предвидена в учредителните договори и не само за легитимизацията на съвета и парламента, но и за конкретната процедура, която вече се използва. 136 член, заедно с 1216, които са задължителни силно законодателство за страните от еврозоната, като там гласуват в Европейския парламент и депутати, които не идват от държави членки на еврозоната. Никой не успорва пакета от 6 законодателни мерки, но демокрацията, разбира се, не е перфектна и за това трябва да видим и какви са альтернативите. Мога да цитирам господин Пирис, който ще чуем по-късно. Европейска делегация на националните парламенти е альтернативата. Аз лично не смятам, че това е една добра альтернатива, защото един такъв орган няма да има законодателни правомощия. Може да бъде само съвещателен орган и неговите решения няма да бъдат публикувани в официалния вестник. Няма да има пропорционално представителство национално и политически. Решения взети от орган, където има представители на Малта и Германия, са по-легитимни, отколкото такива, където участват депутати, които не са от страни членки на еврозоната. Освен това, Европейския парламент може да постигне и джентълменско споразумение. Ние вече имаме такова. То е координатори, докладчици да се занимават с приоритет а, за въпросите от еврозоната и тези координатори да бъдат от държави членки на еврозоната. Политическите групи също са важни в Европейския парламент. Имаме списъци за гласуване, които се изготвят от политическите групи. Тези политически групи са транснационални, т.е. не се гласува по нации. So, uh, we have, uh, some strong points. И така, ние сме убедени в позицията си, ние сме против нов междуправителствен договор, смятаме, че по новите, позвинете по старите договори трябва да се работи. Uh, освен това, виждаме проблемите, дилемите, свързани с тази идея. Те ще бъдат в основата на доклада ни. И за това искаме да обсъдим а, своите идеи с вас, за да чуем експертното ви мнение. Нашите идеи са политически затова е важно да ги обсъдим с най-големите експерти по въпросите на конституционното право. Давам ви думата. Eh, Господин Гуалтери, благодаря. Господин Църковски има думата. Съвсем накратко, тъй като ще имаме достатъчно голяма възможност да обсъдим в подробности темата. Ще има различни презентации. Нека в началото да кажа, че за мен е чест да ви приветствам с добре дошли. Някои от вас са ми били преподаватели в Колежа за Европа, други в ЕПСА. Темата е изключително наболяла. Би трябвало да се заемем, да участваме в едни разгорещени дебати, тъй като Темата наистина е интересна и важна, както почетах, особено за човек като мен, който не е от страна от еврозоната, но се интересува от бъдещето на Европа. Аз смятам, че трябва да има легитимност. Малко по-различно е моето мнение. Ще се опитам да го отстоявам. Както знаете, Онези, които участват в разговорите с Ван Ромпой се наричат шерпи. Тези срещи обаче не трябва да са чисто академични. Европейският парламент много често се разглежда като един голям мозъчен тръст. Не, целта тук е да намерим практически решения и да имаме откровени разговори. И когато казвам откровени, наистина смятам, че това трябва да е така. Има примери по силата на които Европейския парламент не е източник на легитимност и това трябва да се обсъди. Книгата на Жан-Клод Пири споменава Европейския парламент и говори за относителен провал. И останах с впечатлението, че думата относителен присъства там просто защото трябва да сме политически коректни. Така че искам да обсъдим и този проблем. Не само нашата легитимност е поставен под въпрос. Поставя се под въпрос легитимността на законодателството, което произвеждаме. В продължение на много години се поставя под въпрос нашата чиста демократична легитимност. Сега има проблеми с законодателството, което ние създаваме и ето защо има проблеми с доверието на гражданите. Ние трябва да видим какво сме постигнали през последните години, за какво сме се борили. Имаме проблеми, трябва да признаем. Поставяхме ударението върху конституционните промени, опитахме се да продадем на гражданите конституционния договор или Сабонския договор. Така или иначе, обаче, май отделяхме твърде голямо внимание на не толкова важни елементи и аспекти. Естествено, имаше някои важни реформи, някои от тях създадох големи проблеми. Сега виждаме, че има такива проблеми, има сблъсък на правомощия, има проблеми с тълкуването на някои разпоредби. Когато обаче говорим за един глобален свят, глобално сътрудничество, тези реформи имаха своята важност. Каква е отправната ни точка тук при задълбочаването в тези проблеми? Аз, Роберто, повечето колеги в нашата комисия, не всички, искаме обаче да защитим уникалния характер на европейския проект. Джо Уайлдър и други учени наричат това конституционна толерантност. Това е проект, който е доброволен. Няма кой знае какви еквиваленти в останалия свят. И аз мятам, че това е най-голямото постижение на европейската интеграция. Има някои, поне на хартия, прости решения. Можем да се върнем към старите времена, да създадем един добър, стар по своя характер, съюз, съюз, който прилича на съюза от миналото, нещо към което се обръщаме с носталгия, съюз, който беше много по-кохерентен. Ние обаче не смятаме, че това е решението. Напротив, трябва да се опитаме да защитим вече постигнатото, да защитим целостта на целият този проект и на европейските институции. И тук идва въпроса, доколко трябва да сме радикални. Има ли възможности в рамките на съществуващите договори да се справим с тази бъркотия около нас? Можем ли да направим и да постигнем желаното чрез ограничени поправки в договорите, както вече ви казах, Нашата отправна точка е да не подкопаваме целостта на ЕС. И още един въпрос. Трябва ли да се отиде по-далеч и да се търсят по-радикални решения? Като тези, които се предлагат от Жан-Клод Пири в неговата книга. В хода на разговорите аз ще се опитам да опровергая част от тези аргументи, но ще видим какво ще стане и след като чуем презентациите. Темите не са лесни, имаме цял ден на разположение. Искам да ви уверя, че ще ви слушаме внимателно. За политиците това не е особено присъщо. Ние обаче искаме да се ангажираме с една позиция, която да е открита по своя характер. Искаме да проявим достатъчно внимание към онова, което ще ни кажете, за да създадем в крайна сметка документ, който да е добър за Съюза. Експерти. Благодаря, господин Траковски. Сега ще чуем нашите експерти, които са на най-високо ниво. Отново благодаря, че са тук сред нас. В началото ви благодарих сега отново. Искам да благодаря и за организацията на семинара на съответните, които са организирали. Много хора ни слушат. Ще давам думата и на депутати. За това ще ви помоля наистина да не говорите повече от 15 минути. 15 минути ще бъде достатъчно. Първи господин Жан Виктор Луис, който е от УЛБ Брюксел. Брюксел, извинете. Ако искате, можете да дойдете да седнете тук. Да, ако искате, можете да дойдете да седнете на председателската маса. Всеки, който взима думата, може да го направи. Il tema che è stato indicato è quello dei dilemmi istituzionali. Istituzionali dilemmi na economici e parичен съюз. Е това, което ще чуем. Благодаря. Uh, I will speak English. Well, I will try to speak English. Ще се опитам да говоря на английски. think about... Не, напред бих искала да кажа какво смятам относно институционалните дилеми, свързани с економическия и паричен съюз. По-голямата част от тези дилеми вече бяха представени от преждеговорившите. Така че те доста улесниха моята задача по този начин – Господин Галтиери вече зададе въпроса какво трябва да се направи в контекста на економически и съюз и е, фактът, че мерките, които се взимат в този съюз, не могат да се разграничат от по-общият въпрос за конституционната структура на европейската интеграция. Но тъй като а, днешното ми изказване е трябва да бъде посветено на економически проектен съюз, ще се съсредоточа върху него. Не, напред бих искам отново да повторя, че от началото на кризата беше постигнат значителен напредък по отношение на економическото управление. Подобен напредък беше направо немислим преди началото на кризата, но вече беше създадена една структура, която е резултат на всички поети инициативи. И всъщност тази структура е доста объркана, както казва групата за размисъл на Бругел. Става въпрос за редица решения, регламенти и междуправителствени договори, които се присъединяват към една обща, много разпокъсана картина от мерки, както казва и Жан-Пол Пирис. жан пол Пирис, извинете. правната характер правният характер на различните прияти документи е много различна. И по този начин се достига до надрупване на прекалено много нормативни актове, което води до объркване на процедурите и отговорността. Добър пример е европейския семестър, въпреки заявената му задача, да обедини различни процедури. Както казва Ян Ритъв, в наскоро публикуваната от него книга има различни органи в рамките на Еврогрупата, Европейската комисия, Европейск... Комисията по европейски финансови въпроси и Европейският механизъм за стабилност. Всички тези органи и институции отговарят за економически паричен съюз, което води до разпокъсано управление, в което липсва истинско управление. Липсва демократичен контрол, но това не се дължи само на липсата на симетрия. мерките, които си взеха за борба с кризата, не представляват защитните стени, от които еврозоната наистина се нуждае в случай на сериозна и мащабна криза на големите економии в еврозоната. Предприятите мерки не може да отговори на целите, прияти от, от държавните и правителствени глави, взета на 28 през 2011 година, където се потвърди, че еврото е в сърцевината на европейският проект. И економическото управление трябва да се засили, за да постигне равнището на паричния съюз. За да се постигне този обективен тази цел и за да се постигнат основните елементи в доклада на Ван Ромпой, се нуждаем от една по-демократична структура, която да може да привлече подкрепата на гражданите. Има редица и идеи, представящи различни варианти за бъдеще, официални и неофициални – като целта е да се вземат предвид специфичните особености на еврозоната и препятствията свързани с наличието или липс на диференциация между държавите от еврозоната и останалите държави от Европейския съюз. Но е невъзможно напълно да пренебрегнем действителността на интеграцията с 27 държави членки. И Банковия съюз е отличен пример за това. Ако погледнете доклада на Ван Ромпой от 25 юни си давате сметка, че се предвижда засилване на рамката за финансова стабилност, като едновременно с това се подчертава, че трябва да се запази единението и интегритет на единия пазар. Затова и доклада призовава към запазване на интегрирана финансова рамка, която да обхване всички държави членки, като едновременно с това дава възможност за диференциация между членовете на еврозоната и държавите извън, извън еврозоната, което действително е доста трудно начинание. Диференциацията може да се осъществи в рамките на учредителните договори и извън тях. Но ми се струва, че други оратори днес ще се посветят на тази тема. Централизираният банков надзор може да се осъществи възоснова на член 172.6 от договора за функциониране на Европейския съюз, както се заяви и на, а, в заключенията от Европейския съвет на 28 и 29 юни. И като знаете, в предложението от 12 септември се предвижда същото, а именно Банков съюз с централизиран фонд за гарантиране на депозитите. И също така мерки за а, обединяване на трудностите, свързани с кризата на държавните дългове. Както знаете, тук се предвижда само процедура за консултация с Европейския парламент – и това е една от основните слабости на Лисабонския договор. Събитията от последните няколко месеца показват колко големи са трудностите при постигането на тези цели. И това въжи не само за държавите членки, които още не са приели еврото, а и от държавите членки на еврозоната. Може да се позовем на член 136, който засяга економическото управление, но, но член 136 не е клауза за преразглеждане. Разпоредбите за засилено сътрудничество също могат да се използват, като например член 351, дето се предвижда възможност за спълване на слабостите в учителните договори, но това също не е идеално решение. Всички тези стъпки никак не са лесни за предприемане. Последният вариант изисква приемане с единодушие, затова трябва да се намерят някакви альтернативи. Альтернативите, например, може да, бъ... да се действа съгласно член 48 от договора за Европейския съюз, както, както вече беше направено по отношение на Шенген и на договорът от Прим. Но има и ограничения, защото в случая силно сътрудничество не може да се прилага по отношение на изключителните компетентности на Европейския съюз. Паричният съюз е изключително правомощие на Европейския съюз, економическото управление не е. Всякакви подобни мерки трябва да са съгласувани с учредителните договори. Тоест, силното сътрудничество може да допълва правомощията които са изключително за Европейския съюз, но не може да ги променя. Ако погледнем договората за стабилност, координация и управление в еврозоната, става въпрос за споразумение, което има международно правен характер и е паралелно с открителния договор. Предвижда се също така включване на съдържанието на този договор в рамките на законодателната рамка на Европейския съюз. Това е предвидено, но не е ясно разписано и в доклада на Томасо Падола Шиопа група, който допълва доклада към един истински економически и паричен съюз. Там се предвижда създаване на нова структура за 70 те държави, членки на еврозоната, която може на по-късен етап да бъде включена в традиционната законодателна структура на Европейския съюз. Това обаче не е специфична цел на фискалния пакт и най-вероятно е доста амбициозна идея. Шенгенското споразумение и договорът от Прюм бяха, бяха сключени под формата на междуправителствени споразумения между отделни държави членки. Ако погледнем основните елементи, заложени в доклада на Вана Ромпой за идеите между съществуващи политически инструменти и новите такива, и всички цели за по-, за по ефикасно економическо управление в Европейския съюз е безпредседентно. Затова всичко предвидено в доклада на Ван Ромпой към един истински економически паричен съюз са част от пакет, в който се предвиждат и качествени стъпки за осъществяването ми. Им има също така и предварително подготвен график. Банковия съюз има елементи на бюджетен съюз, а бюджетният съюз върви ръка за ръка с по-засилен економически съюз и съответно изисква и засилен политически съюз. Това е сериозен напредък към по-голяма интеграция, който не може да бъде постигнат в рамките на междуправителствени споразумения. Съдебната практика на, Европейски, на Съда на Европейския съюз показва ограниченията на между правителствените споразумения. Те не представляват ефективен заместител на нормалната процедура за разгледане на договорите. В някои случаи може да се позволи тълкуване, което да е на ръба на приемливото, но не може да се допуснат революционни в кавички промени в отношенията и във връзките между държавите членки и Европейския съюз. Освен това, може да има и предимства относно демокрацията при ревизията на доклада на Европейския съюз, включително чрез избора на обикновената процедура по преразглеждане чрез съставянето на Европейски конвент. Възможностите за междуправителствени споразумения зависи много от позицията на Обединеното кралство по отношение на европейската интеграция. Имаме нужда от яснота по този въпрос, възможно най-скоро. Идната седмица партньорите ни в Обединеното кралство ще са по-наясно с отношението на тяхната страна към реформата и към предложеното от е, съвета от 28-29 юни относно економически политичен съюз. В реформа става въпрос за конституционното право на Европейския съюз, но не бива да пренебрегваме и ролята на националните конституции националните конституционни съдилища със сигурност ще си играят своята роля в дебата, но е ясно, че не много внимание привлече Конституционния съд на Германия и активно се намеси в дискусията. Не, че искам да се спирам на този елемент. Това той е съвсем очевиден от самото начало на кризата от 93-та година насам. Решението на Германският конституционен съд се произнесе относно пакта за стабилност и демократичен характер на това споразумение. Знаете, че според него Бундестага трябва да остане, цитирам, господар на своите решения. И този водещ принцип се потвърждава от редица решения на Конституционния съд в Германия. Така че фискалната дисциплина не само е записано в закона, но и се насърчава от Конституционния съд. А по въпроса за бюджетните помощи на националните парламенти е свързан с равнището на легитимност на институцията, е която на нас, която налага тези мерки. Групата на Вехтервеле, на мислите на външни работи, потвърди отново, че националните парламенти трябва да имат окончателното решение относно националните бюджети на държавите членки. Трето, и виждам, че времето ми вече изтича, е свързана с демократичният контрол. Казвате, преди мен вече подчертаха, че парламентарният контрол в економическият и паричен съюз трябва да бъде засилен. Как обаче да се организира този контрол? Вече чухте мнението относно ролята на Европейския парламент и възможността да се предоставят някои правомощи и да се прехвърли известна отговорност на националните парламенти. Така, например, съгласно член 13 на фискалния пакт трябва да се създаде някакъв орган с само констативни правомощия. И въпросът е дали само националните парламенти или Европейският парламент ще бъде контролиращ орган за този нов, прилагането на, на изискването на този нов договор. Новите правомощи, предоставени от Лисабонския договор на националните парламенти относно контрола на субсидиарността, се също се взимат предвид. но дали комисиите по бюджетните въпроси на националните парламенти ще вземат предвид по-масштабният аспект на бюджетните въпроси. Как също така може да се вземе предвид отчетността на ЕЦБ и да се направи разграничение между паричната политика и пруденциалният надзор. Също така трябва ли да се предоставя конфиденциална информация на националните парламенти, какъвто е случая с член 21 на регламента за Европейският орган за, систематичен, за контрол на систематичните рискове. Има доклад, изготвен от университета Хумболт, който беше представен на парламента преди няколко седмици, където се предвиждат известно увеличаване правомощи на Европейския парламент и крайна дума в бюджетния контрол, който разбира се е доста всъщност роля в окружавното решение относно дефицитите, което е доста голяма стъпка напред. Мога да, да продължа да говоря по този въпрос, но, както вече казах, времето ми изтича, но ще спомена само доклада на външните министри, където се предвижда създаването на нещо подобно на хазна. Това е предвидено и в доклада на Ван Ромпой и представлява някакъв, някакъв продължаване на принципа на контрол между равни, който вече е доказал, че не е ефикасен. Но едновременно това показва, че може да оцелее. Въпросът е как ще се контролират е, микрофинансовите дисбаланси. Но изглежда, че съгласно идеята на Жан-Клод Трише, суверенитетът свършва, когато свърши потежеспособността. способността. Това е една идея на Трише за тъй нареченият федерализъм по изключение. И председателят на Бундеспага на Германската национална банка споделя това мнение, цитат на немски. Когато една държава постоянно нарушава правилата, тя ще загуби своята, своят бюджетен суверенитет. Това беше казано от него през месец юли. Какви са възможностите за контрол за подобни изключителни правомощия? И дали примативните действия не са по-ефикасни, както предвижда договорът от 6 законодателни акта? Това са въпросите, които стоят пред нас. И предавайки ви този доклад, искам да кажа няколко думи за еврозоната на световно равнище. Мисля, че е крайно време еврото да бъде представено на международно равнище. Става въпрос за представителство в институциите на Бретън Лудс. Поставя си въпроса за участие в всички възможни органи, като например Борда за финансова стабилност и различните органи, определящи стандартите, сред които най-известен е Басовският комитет за финансов надзор. Тези органи се превръщат в а, а, модели за добра практика относно банковото управление и те играят важна роля в предварителната подготовка на европейското законодателство. Мисля, че е крайно време да приложим член 138. В случаят с, с органите, определящи стандартите, техните правила не са правно вързащи, така че тук трябва да комбинираме общите интереси на еврозоната с правомощни интереси на националните институции. А относно МВФ, едно от възможните решения ще бъде да има представителство за, цялото, е, за цялата еврозона, но решението на този проблем ще зависи и от реформата на МВФ, тъй като, както знаете, изпълнителният орган вече няма да продължи да функционира в настоящият му вид. Той най-вероятно ще се превърне в надзорен орган, а служителите на МВФ ще имат по-важна роля. Така че въпросът за представителството в управителният съвет вече няма да бъде от толкова важно значение. С това приключвам, господин председател. Искам да почета още веднъж колко е важно да има съгласувано и демократично управление в еврозоната. Дадох няколко насоки за, за разискване. Трябва да има и по-ефикасно представителство на международно равнище, представителство, което да отговаря на а, отговорността, която носи еврозоната. Изправени сме пред историческото предизвикателство да защитим международната позиция на Европейския съюз и това беше подчертано в доклада по 15 юли от групата на мислите на външните работи. Благодаря ви. E Благодаря ви, господин професор. Сега давам думата на професор Янис Емануилидис, който е от Центъра за европейска политика в Брюксел, бил е съветник на различни правителства, на европейски институции, на различни НПО. Също така е писал много трудове върху институционните въпроси. Отново ще помоля нашите докладчици да следят времето. Много ви моля да се поместим във времето. Добре е вие да наблюдавате часовника, за да не ви прекъсвам аз. Благодаря, господин Емануидис, имате думата. Thank you very much and thank you for your... Благодаря ви. Благодаря за милите думи. Благодаря, че ме поканихте днес тук, за да обсъдим този е, наистина своевремен въпрос. За мен е чест. заданието ми беше да помисля за това какви са полуките от е, диференцираната интеграция и как може да се използва тя сега. Това е почти невъзможна задача, защото има много полуки, които сме извлекли последното десетилетие, последните няколко години. В а, документа, който съм представил, съм описал част от тях. Има толкова много полуки, че е много трудно да се помести човек в 15 минути. Ще говоря най-вече за 6 основни такива и ще свържа тези полки с бъдещето на диференцираната интеграция, като се съсредоточа върху това, как да се задълбочи економическата и фискална интеграция което е неизбежно според мен едните месеци и години. Понякога ще говоря по-бързо, а пък понякога ще по-упростя, защото ми остават по две минутки на точка, но ми се иска наистина да говоря първи, първата полка, която може би е прекалено обща, особено като имаме предвид последните 2-3 години и дебата, който протече, е, че диференцираната интеграция предостави една стратегическа възможност в един хетерогенен Европейски съюз. Това е един от основните моменти полуки. Понякога тя е била катализатор за задълбочаване на европейската интеграция. Ако следваме обаче дебатите за триумвератите, за авангардните групи, всякакви видове групи, Европа на две скорости и така нататък, много често тези дебати опростяват прекалено въпросите, защото има много страхове, има много а, заплахи, защото има семантично неразбиране също така. И ако това се вземе като полука в бъдеще. Можем да кажем, че дебатът не би трябвало да бъде толкова драматичен. Говорим за Европа на две скорости и това вече е факт. Така че основният въпрос е дали трябва да се изправим пред една такава Европа и какъв вид диференцирана Европа искаме да видим. Е, що се отнася до задълбочаването на фискалната интеграция, диференциацията е една стратегическа възможност. Трябва да продължим с нея като такава, но тя не е, е магично решение и не е самоцел. Това е един начин Европейския съюз и най-вече еврозоната да си остане ефективна и ефикасна. Втори урок. Ако погледнем цялата история на диференциацията, е, този тип интеграция никога не е следвал определена цел, а е следвал прагматична диференциация, чиято цел е била да се преодолеят определени блокирания на определени държави членки. Так и е била ултима рацио. Каква е полката за бъдеще? Не трябва да се опитваме да използваме диференцираната интеграция, за да постигнем определена цел. Мисля, че това ще бъде контрапродуктивно. По-смислено би било да имаме функционален подход и да използваме диференцираната интеграция само за преодоляване на определени предизвикателства. А когато имаме еврокриза, ето конкретно предизвикателство. В случая трябва да се преодолее тази криза и трябва да бъдем прагматични. Не трябва да ме разбирате погрешно, разбира се. Не казвам, че не трябва да имаме определено на идея, разказ, аргументи, защо да се използва, как да се използва диференцираната интеграция, без да има определена цел. Но на мене ми се иска винаги да има стратегически цели. Третият урок е, че диференцираната интеграция, това бе посочено многократно от това, което са записали и колегите, не е довела до институционализирана, затворена, сърцевинна Европа. Нямаме някаква кохеренна група държави и членки, които да са сформирали някакъв авангард, който се разделя активно от другите държави членки. Ако погледнете това, което казва професор Весел, на 24-та страница пише колко е сложно строителството на, на, на този съюз и няма е, една цялостна авангардна група. Има различни видове диференцирана интеграция с различни групи държави членки. Какви са полуките? Трябва да се избягва Европа на две скорости или съюз вътре в съюза. Мисля, че господин Луи го нарече така. Какво означава това? Особено имайки предвид полките от миналото. На първо място, не трябва да се залагат а, някакви непреодолими бариери за онези, които са вътре и онези, които са вън. Не трябва да има постоянни паралелни институции за еврозоната. Не трябва да има комисия за еврозоната, не трябва да има парламент за еврозоната, защото това ще доведе до фрагментация. На трето място не трябва да се прави диференциация между представителите на страни, които са в еврозоните, които не са в комисията или в съда. Имаше указания в тази посока, идеи в тази посока, но че всички сме съгласни, че това не трябва да се случва. Предполагам, че е ясно на всички, защото това ще урони над националния характер на тези институции, както и ще урони представителите представителството на държавите, които не са членки на еврозоната, ще постави бариера между тези, които са в еврозоната и освен, които са извън нея. Основен въпрос, който трябва да бъде разрешен, част от колегите вече говориха по него, е свързан с увеличаване на демократичната легитимност в една по-демократична Европа. Тук има два основни въпроса. Как да направим разграничение между представителите на държави членки на еврозоната които не са в еврозоната и националните парламентаристи. Ще се обсъди по-късно това, но ако помислим как можем да постигнем диференциация и легитимност, можем да кажем, че е трудно да отговорим на този въпрос, ако не знаеш какви ще бъдат конкретните мерки за подсилване економическия и паричен съюз, за да се стигне до по-силен економически паричен съюз, който по-нататък ще бъде и политически, каквото и да значи това. А, трябва да знаем какви ще бъдат конкретните мерки, трябва да има съгла... съгласие по това какви ще бъдат те. И какво означава това по отношение на демократичната легитимност? Т.е. трябва да се знае дали ще има европейски бюджет, дали ще има многостепенен бюджет, както го нарече господин Гуалтиери. Дали ще има фиско... фискален орган, т.е. министр на финансите на Европейския съюз, дали механизма за стабилност ще остане такъв или ще се превърне в фонд и каквото и да означава това по-конкретно. Та всичко това трябва да се знае, за да може да се прави диференциация между депутати от страни членки на еврозоната и такива, които не са. Опасност е наистина. Може да се осложни системата, да стане по-неясна. Вие споменахте Мери, извинете, германската конституция. The most, uh... Споменахте германския конституционен съд и неговото решение. След това, предизвикателствата могат да бъдат преодоляни с сътрудничество между държави членки, които да са се организирали помежду си вътре в рамките на Европейския съюз. Това е едно послание от миналото. Ако може да се организира диференцирана интеграция вътре в рамките на учредителните договори, то това би избегнало анархичната диференциация. По този начин ще се запази социалната рамка, няма да се стигне до хаотичност, ще има по-голяма предвидимост особено за тези, които не участват в определени видове диференциация, защото ще има ясни правила за интеграцията. Освен това, ще има и високо ниво на откритост и отвореност. Но полките от миналото понякога не може да използваме тези инструменти а трябва да се организираме извън е, договорите. Шенген, например, показва това. Трябва да се използват такива инструменти, трябва да се използва диференцирана интеграция, ако това е възможно вътре в рамките на ЕС, но ако това не е възможно, понякога е така, то трябва много да се внимава, което ме води до пет, петата полука. Междуправителственото сътрудничество извън ЕС а, води много рискове. А най-големият риск е фрагментация и разделяне на унези, които участват в определени видове интеграция, в случая държави членки на еврозоната и онези, които не са членки на зоната. Това е риск, който е и общ, и специфичен. Ако погледнем, например, дебатите около Банковия съюз и вижте какво се говори в Полша, ще видите, че има конкретни безпокойства, специфични, когато се говори за Банковия съюз. Но, отвъд тези рискове, интеграцията води до ползи, но а, сътрудничеството извън Съюза а, се способства от един авангард на, на междуправителствения подход. Първо, укрепване на европейските институции. На второ място, Междуправителствения авангард трябва да бъде отворен за всички държави, които искат да се присъединят. И на трето, да има конкретна цел, особено ключови държави членки, които насърчават такова сътрудничество, за да може тази диференциация да влезе в рамките на Съюза. Ако погледнем примери, междуправителствени договори, например този е, така да речен фискален компакт, както и економически и паричен съюз или общностния метод и погледнем пакта Европлюс, в повечето от примерите, които току-що изредих, е, има опит, независимо от натиска на кризата, да се спазват тези принципи. Първо, не се създават паралелни структури, с изключение на срещата на върха на еврозоната, но пак всичко е тясно свързано с страните, които не са членки на зоната, и участие на европейските институции. На немски термина, който използвам, звучи по-добре, но в крайна сметка става дума за подаване на ръка. Освен това, Имаме не само участие на наднационални институции. Е, в тази криза виждаме и ще имаме още повече края на кризата, подсилване на ключовите институции, което, което не е било ясно от началото. Ако, например, погледнем 2010 година, може би до лятото на 2011, имаше тласък над националните институции, особено комисията, да бъдат изведени на страна от вниманието. Но това се промени. Включая Германия, откъдето съм, пък и други държави, установиха, че е много важно да има силна комисия, за да може тя да оказва натиск върху държавите членки, а не само натиск от Берлин. Особено пакта за стабилност оказва натиск, играе важна роля комисията в европейския семестър, в макроекономическия дисбаланс като процедура. Може да бъдем и критични и да кажем, работят ли тези процеси така или иначе, обаче комисията има ключова роля по тези въпроси. Освен това има и ключова роля, що се отнася до програмите за спасяване, тъй като участва в тройката. Не съм наивен. Виждам проблемите, над националните граници също последните години с Лисабонския договор се размиват. Виждаме, че ролята на Европейския парламент е ключова. Имаме двупакет, шесто пакет, колатерализиране на дълга. Uh, the, uh, Економически и паричен съюз. Сега сме на етап 4 плюс 1 има известна откритост на междуправителствените договорки, особено пакта Европлюс. Там участват 6 държави, които не са членки на еврозоната. Но, честно казано, част от тези страни като че ли стоят на страничната линия и не участват активно, но е положително, че бъс са включени, особено при преодоляването на кризата. По този начин им показвам, им се дава доверие. Държавите на членки на еврозоната оказват натиск, казват и ние сме част от този процес. И имаме клауза за репатриране в фискалния пакт. Въпросът е кога да се случи това. Два варианта има тук. Може да има голяма реформа на договорите, тези елементи да влязат в учредителните договори, независимо от трудностите и рисковете. И втората идея е много по-внимателна, където се черпи опит от миналото и както каза и колегата, да има допълнителни учредителни договори. Според мен може да се съчетаят двата варианта. На следващия етап, след декември, да се направи нещо повече, да се създаде една мрежа, която а, да действа предпазно, защото последните години еврокризата се изостри, но може да се съчетаят и двата подхода. Тоест, полуката е, тези междуправителствени споразумения да влязат в тъканта на ЕС. И последната полука, която върви в друга посока, но е много важно да се спомене. Последните две години еврокризата доведе до един нов дебат, който е до някъде контрапродуктивен за евентуалната перспектива или последиците от така наречената негативна интеграция. Имаше такъв дебат за Гърция, също за Обединеното кралство и винаги е бил контрапродуктивен, особено, що се отнася до Гърция. Имаме два вида негативна интеграция. Първата е дизинтеграция на държавите членки, т.е. не участвайте им в определени политики, да речем, която иде от тях, и втората диференциация е излизане от Съюза. Последното нямаме полки по него, но 50-ти член ни дава обща насока. Тогава трябва да се постигне ново споразумение между държавата, която излиза от Съюза и самия Съюз. Има два варианта тук. Едното е да се направи нещо като асоциация Нещо, което имаме с Турция, що се отнася до Митническия съюз или асоциирана държава, или пък частично членство. Излизащата страна може да участва в определени политики, с право да участва при вземане на решение, което отива отвъд и над асоциирането като статут. Аз лично смятам, че няма шанс някой да излезе от Съюза и затова нека погледна втория вид негативна интеграция без излизане от ЕС. Това може би не ни се иска да се случи, но може да се случи. Говорише се за ограничено членство или членство минус или асоциирано членство, както го нарече господин Дъв. Основната идея е държавата да не излезе от Съюза, но, но да се дисоциира от Съюза, което е една възможност. Ако това се случи, то тогава ще имаме нови видове членство или нови видове присъствие в Съюза. Това не е нещо ново, но това отваря и нови възможности за държави, които не могат да се приближат до Съюза, или пък такива, които не искат да имат членство, но искат да бъдат близо до него. Това беше моето изказване. Не можах да спазя 15-те минути. Надявам се, полуките, които извлякох, да ви са ви били полезни. Грация, грация, професоре. Преминаваме. Благодаря ви, господин професор. Отбелязахме си вашите идеи. Сега ще чуем и останалите. Давам думата на господин Бруно Девите, който е съпредседател на един център за европейско право в университета в Мастрихт и преподавател в центъра Робер Шуман в Флоренция. Занимава се с взаимоотношенията между международното право и националното право. Имате думата. Вие сте вече тук. Заповядайте. Grazie, президенте, Благодаря и аз ще говоря на английски. Темата, която ми беше възложена е изключително специфична. Въпрос с правен характер, а именно дали приемането на част от държавите членки на отделни договори, например фискалния пакт, механизма за стабилност и така нататък, та дали това приемане от тяхна страна ще доведе до несъвместимост по отношение на европейското законодателство. Моето заключение ще извади малко драматизма от дебата, защото като цяло няма такава непоследователност от правна гледна точка. На първо място, не трябва да забравяме, че самия феномен, по силата на който няколко държави членки сключват отделно споразумение, съществува от самото начало на общността. Европейската общност никога не е била изключителна рамка за сътрудничество между държавите членки. Много от тези споразумения не са толкова важни и не засягат пряко функционирането на ЕС, но имаме други примери, като Шенгенското споразумение, Шенгенската конвенция и споразумение Конвенцията от Приум. Те са тясно свързани с функционирането на европейските общности и общо взето са допринесли, а не са заплашили интеграцията. Сега имаме две нови споразумения обаче, подписани в тази година, които са свързани с ядрото на дейността на Съюза и много хора смятат, че това води до проблеми не само от политическа и институционална гледна точка, но и от правна гледна точка. Вярно е, че държавите членки нямат право да сключват такива споразумения, каквито им се прииска с някои други държави членки. Има задължения в рамките на европейското законодателство, които трябва да се спазват. Фискалния пакт съдържа член 2, който отчита върховенството на европейското законодателство. Това е клауза, за която Европейския парламент се пребори. Европейския механизъм за стабилност прилага същото това правило. Международните споразумения между държави членки не могат да съдържат норми, които да са в стълкновение с европейското законодателство. Това е изключително важна отправна точка. Има редица критики и твърдения, че има стълкновения между тези споразумения и европейското законодателство. Ще разгледам четири различни въпроса, съвсем накратко. Искам да добавя, че става въпрос за моето лично мнение. По някои от въпросите ще имаме решение от страна на Европейския съд, защото знаете, че има едно висящо дело, делото Прингъл, то повдига част от тези въпроси. Да се надяваме, че решението на съда ще дойде преди края на годината, но това не е сигурно. Какви са тези четири аспекта сега? На първо място, споразуменията между някои държави членки не са разрешени в области, които попадат е, под изключителната компетенция на Съюза. Валутната политика във връзка с страните от еврозоната изключителна компетентност. Знаем това от член 3 от ДФЕС. В този казус Прингъл се твърди, че споразумението за Европейския механизъм за стабилност е свързано с валутната политика и затова държавите членки дори не са имали право да сключват подобно споразумение. Ако погледнете системата на договора за Европейския паричен съюз, ще видите, че въпроса за финансовата помощ към държавите членки е включен в главата за економическата политика, а не в главата за финанси. А економическата политика е обект на споделени правомощия, не на изключителни. Ако има споделени правомощия, то тогава държавите членки имат право да водят свои собствени политики заедно с европейските политики и те могат да упражняват тези политики самостоятелно, но и заедно чрез сключване на международно споразумение, както е положението тук. Това е първия аспект. Втората критика, правна критика по отношение на договора за Европейския механизъм за стабилност е, че той нарушава тази клауза, която се нарича No Bail-out. Както знаем, член 125 казва, че държавите членки на ЕС не трябва да отговарят за финансови ангажименти, поети от други държави членки. Една от причините за създаването на такъв механизъм е да се даде отговорност на страните от еврозоната за дълговете на други страни косвено. Трудно е да се отрече, че тук има форма на финансово спасяване. Същност, цялата идея на механизма за стабилност е да представлява нещо, той да представлява нещо като механизъм за финансово спасяване. Имаме Член 136.3, който ще влезе в сила от 1 януари, това е член на ДФС. според него има възможност за създаване на механизъм за финансова помощ. Това е член, който е на същото ниво на първишно законодателство и ще представлява дерогация по силата на която ще действа и механизма за стабилност. Има проблем с хронологията обаче, защото знаем, че преди няколко дни вече механизма за стабилност влезе в сила, т.е. преди да влезе в сила изменението на ДФС. Ако е вярно, че изменението на договор за функциониране на Съюза е предварително условие, за да може да действа механизма за стабилност, ние трябва да сме много предпазливи и аз предлагам да сме изключително осторожни относно новите органи, които ще се създават и трябва да изчакаме до 1 януари 2013, за да приемем първата програма за подкрепа на страна от Съюза, защото може да има разминаване с законодателството на Съюза. Третия правен аспект е свързан с фискалния пакт. Твърди се, че разпоредбите в него, свързани с бюджетния дисбаланс, дублират разпоредби от първичното и вторичното законодателство на Съюза, които са свързани с платежния баланс в държавите членки. Например, ДФС определя максималния дефицит на 3%. Фискалния пакт обаче намалява този процент на 0,5 или някои други проценти, в зависимост от страните. Тези цифри са различни, но те не са несъвместими, т.е. няма стълкновение от правна гледна точка. ДФС дава възможност на държавите членки да отидат под 3%, т.е. те да определят своите собствени златни правила в националните конституции. Това направиха някои страни, като Германия и Испания. Ето защо ДФС дава възможност на държавите членки да правят това и колективно, не отделно чрез фискалния пакт. По този начин те могат да се споразумеят да определят максимално ниво на дефицит, което да е по-низко от това в ДФС. Така че има разминаване, но това не е стълкновение от юридическа гледна точка. Последният противоречив аспект, вероятно най-сложния, е свързан с участието на институциите на Европейския съюз в фискалния пакт и споразумението за механизма за стабилност. Янис говори вече по тези въпроси. Заемането на средства. От политическа гледна точка това може да е нещо добро, но от а, юридическа гледна точка може да се зададат проблеми. Защо? Защото по принцип правомощията на европейските институции се определят от договорите. От договора за Европейския съюз и договора за функционирането на Европейския съюз. В договора за Европейския съюз има член 13, който казва, че европейските институции действат в рамките на правомощията, които им се дават от договорите, т.е. ДФС и договора за Европейския съюз, но не и други споразумения и договори. Така че тук възниква проблем. Трябва да правим разлика между участието на Европейския съд и участието на другите институции. За съда проблема не е толкова голям, тъй като в договора има един член още от самото начало, от началото от римските договори. Този член дава възможност на държавите членки по силата на специално споразумение да предоставят казуси на вниманието на съда. И това всъщност е свързано и с механизма за стабилност и фискалния пакт. Това всъщност са споразумения, по силата на които държавите членки могат да предоставят определени казуси, казуси на вниманието на съда. Трудно е обаче да се разбере участието на другите институции и по-конкретно на Европейската комисия, която играе важна роля, особено по силата на механизма за стабилност, тъй като идеята е комисията да прилага на практика програми за финансова подкрепа. Как да се тълкува сега това? Аз смятам, че ако погледнем внимателно член 30 там се казва, че институциите трябва да действат в рамките на своите компетенции и правомощия, които им дават договорите. Мисля, че тук може да се прави разлика между компетенции и задачи. Смятам, че е възможно да се възложат допълнителни задачи на европейските институции чрез други средства, например чрез международни споразумения, стига тези задачи да отговарят на правомощията на европейските институции. Когато става въпрос за Европейската комисия, например, изпълнението на механизми за финансова подкрепа, това вече е съществуваща задача. Знаем, че по силата на Европейския механизъм за финансова стабилност, който беше създаден с регламент на съвета от 2010 година, комисията получи точно същата роля. Значи комисията вече прави нещо подобно по отношение на Гърция, там тя прилага механизъм за финансова подкрепа, така че даването на тази допълнителна задача по силата на допълнителното споразумение се вписва в съществуващите правомощи и съответно от правна гледна точка е нещо позволено. Моето заключение от този бърз анализ, естествено той може да бъде отхвърлен от Европейския съд – Та заключението ми е следното. Нито една от разпоредбите на механизма за стабилност или фискалния пакт не нарушава европейското право. Или европейското право, както ще изглежда то след изменението на 136.3 от ДФС. Това ще стане на 1 януари следващата година. Искам да добавя три последни бележки тук. На първо място, Правната оценка, която ви представих, не означава, че споразумението, че избора на държавите членки да сключват такива споразумения е най-добрият избор. Има разлика между правен анализ, който отразява реалността, според която държавите членки имат възможност да сключват споразумения, ако са налице някакви условия, и от друга страна дали това е най-разумният начин да се действа от правна и не само от правна гледна точка. Това обаче не мога да го обсъждам тук. Второто допълнително заключение е, че фискалния пакт и механизма за стабилност не са фиксирани веднъж за винаги. Те отговарят и трябва да отговарят на изисквания за съответствие с европейското право тук се включва и неговото развитие за в бъдеще. Така че, ако европейските институции приемат нови мерки, които са в противоречие с съдържанието на фискалния пакт и механизма за стабилност, тези разпоредби ще заменят разпоредбите на тези е, два документа на пакта и на механизма за стабилност, тъй като техните разправи вече няма да отговарят на европейското законодателство. Така че върховенството на европейското законодателство, неговия примат е мобилна клауза. Европейския парламент съответно вероятно не трябва да губи е, време да оспорва тези съществуващи договори, а просто може да се опитва опита по някакъв начин да промени тези договори по такъв начин, че да се изпълни поставената цел. И накрая, правните условия, според които отделните юридически споразумения ще могат да се отнасят за бъдещи по-амбициозни цели. Жан-Клод Пирис, например, спомена нещо подобно. В този случай ще трябва да видим дали плановете за отделни международни споразумения между отделни държави членки отговарят на задълженията на държавите членки по силата на европейското законодателство. Това е стрикно правно условие, което може да бъде подложено на оценка от страна на Европейския съд, естествено. Благодаря. Професор Девите. Благодаря ви, господин професор. Благодаря ви, че спазихте също 15-те минути. Сега давам думата на Жан-Клод Пири, почетен директор на съвета който ще завърши първата ни сесия. Благодаря ви, имате думата. Merci beaucoup, monsieur le président. D'abord, je vous... Благодаря ви, господин председател. Не, напред бих искал да ви уверя, че за мен е огромна чест че съм тук днес в Европейският парламент и че мога да се изкажа пред Комисията по конституционни въпроси. И преди са имал контакти с тази комисия в един предишен живот и то в продължение на доста години. Бих искал също така искрено да поздравя Европейският парламент, Комисията по конституционни въпроси и всички други членове на Европейски парламент, които се занимават отблизо с а, тази тема. Мисля, че инициативата ви да обсъдим точно тези теми днес е отлична. Ще се опитам да бъда кратък беше ми поставена задачата да изкажа мнението си по следният въпрос. Какви институционални решения биха могли да се предвидят за справяне с управлението на няколко скорости, на няколко равнища, без, в рамките на настоящите договор на Европейския съюз? Ще разделили изказването си на две страни. От една страна, мисля, че има все по-широк консенсус, че за да се разреши по траен начин настоящата криза с еврото, въпреки че има необходимост от а, спасяване, изграждане на защитни стени или също така от засилване на хората на ЕЦБ съгласно решението на правителния съвет от 6 септември. Въпреки всички тези фактори, имаме нужда да засилим Европейската зона и да я превърнем, да превърнем в един истински економически и паричен съюз. Паричният аспект вече е на лице, економическият аспект все още не съществува и тази слабост трябва да бъде разрешена и такава е целта на насоките и заключението на Европейския съвет от 28-29 юни. Това ще бъде една част от моето изказване. А другата част от изказването ми е свързана с факта, че на това равнище изглежда почти невъзможно от политическа гледна точка да се пристъпи към изменение на учредителните договори на Европейския съюз, тъй като няма да се постигне единодушие между 27-те държави членки. Такова поне е моето мнение. За сметка на това, 17-те държави членки на еврозоната биха могли да засилят а, своето сътрудничество и интеграцията си без изменение на сключените договори, ако разбира се останат в тяхната рамка. И така има това виде, две възможни решения. Или 70 държави членки на еврозоната могат да засилят своята интеграция, възползвайки се от всички възможности е, за засилено сътрудничество, предоставени от учителните договори и без изключване на нови договори. Мисля, че това беше теста на Роберто Делтиери преди малко. Втората възможност е държавите членки да допълнят съществуващата рамка с един допълнителен договор, който да бъде един вид междуправителствен договор, позволяващ им да засилят своята интеграция. Тук искам да направя едно терминологично уточнение. Междуправителствен се използва понякога с различно значение. В случай става въпрос за един договор, който не променя учредителните договори на Европейския съюз, но това не означава, че задължително трябва да се използват класическите методи на взимане на решение в рамките на междуправителственото сътрудничество, а именно чрез единодушие или чрез контрол на изпълнителните решения от участващите държави. В случай този контрол отново може да се изпълнява от Съда на Европейския съюз или от някакво друго съдилище. И така ще се спра по-подробно на двете възможности. Първата възможност държавите членки от еврозоната използват в най-висока степен възможностите за засилено сътрудничество, поставени от договорите. Както казах и преждоговорящите, правната основа са членове 136 най-вече и член 138 от ДФС. Като успех с условието е и 70-те държави членки да участват и да се ограничат в приложено поле на тези два члена – като, разбира се, може да се добави като правна основа и общите разпоредби в договорите, свързани с засиленото сътрудничество, при условие, че поне 9 държави членки участват във всеки даден случай. Тези разпоредби биха могли да допълнят споменатите по-горе два члена. Сега бих искал да се спра на предимствата и недостатъците на този вариант. Ясно е, че този вариант има много очевидни предимства. На първо място тя може незабавно да се приложи на практика. Всяко бъдещо, всеки бъдещ договор трябва да бъде договорен и изключен, което изисква сложни преговори и ратификации във всяка една от държавите членки. За сметка на това, съседното сътрудничество може да се приложи на практика незабавно, без да се променя състава на институциите. В рамките на съвета само държави, представителите на държавите членки на еврозоната ще участват в процес на взимане на решение. Процедурата е вече е позната. А в комисията и в парламента вземат решение представителите на всички държави членки, като а, цялата процедура е под нормалният контрол на комисията и на Съда на Европейския съюз. Все пак обаче аз мятам, че този вариант е свързан и с някои недостатъци. Първо, този вариант се вписва в рамките на настоящото първично европейско законодателство. Е, ми думи казано, въпросните държави членки не са задължени да осъществят економическия съюз а подобен економически съюз предвижда съгласуване на бюджетните економически политики или, с ми казано, едно ново прехвърляне на правомощия от страна на държавите членки към Европейския център. Подобно прехвърляне на правомощия не е предвидено от договора. Ето защо не смятам, че това решение е достатъчно нито от политическа гледна точка, за да убеди гражданите и финансовите пазари, които също трябва да бъдат обединени, нито ще бъде достатъчно от економическа гледна точка, тъй като липсват правни възможности за санкциониране. Освен това, държавите членки вероятно ще имат известни политически трудности да се съгласят, че техни изключителни правомощия ще се прехвърлят към Европейската комисия и към Европейския парламент. Два органа, които са създадени от и за всички държави членки на Европейския съюз и които като цяло отразяват националните интереси на държавите членки, а не на Европейския съюз като цяло. Втората възможност, както вече казах, е държавите членки от еврозоната да сключат междуправителствено споразумение, което да допълни настоящ съществуващият договор. Този вариант предвижда държавите членки да сключат междуправителствено споразумение за засилване на економическото и парично сътрудничество. Но приемат на подобен договор ще отнеме доста време. А процесът на ратификация, в зависимост от съдържанието на този договор, може да доведе до евентуално изменение на националните конституции на някои от държавите членки, а това от своя страна ще е процес свързан с провеждането на референдуми и процедури по одобрение от страна на националните парламенти. Но въпреки тези трудности, ако се вземе принципна позиция за избор на тази възможност, един подобен избор може да убеди и гражданите, и финансовите пазари, че това е едно дългосрочно, изпълнимо и обозримо решение – и подобно решение би могло за известно време да успокои, така да се каже, нещата и да даде възможност за а, необходимото време за приемане на това, този договор. Както обясни Борино Девид, този договор трябва да бъде в съгласуваност с общината договори на Европейския съюз и трябва да приемат тяхното върховенство. В това положение няма да има проблеми от правна гледна точка. Ясно е, че основните трудности тук са от политически характер и те са много сериозни. Основният проблем ще бъде да се получи подкрепата и одобрението на европейските граждани и на европейските национални парламенти в един много сложен контекст. Освен това, едновременно с това или дори преди това, трябва да се договори институционалната рамка. И на този елемент бих искал да се спра днес за препоръчване е с този договор да не се създава нов орган, тъй като Европейския съюз и в момента е с много сложна структура и е трудно разбираем за европейските граждани. Така че да слушат инструменти Съда на Европейския съюз, Медната палата и Европейската комисия, мисля, и Европейската централна банка, мисля, че тези органи биха могли да допринесат и да осигурят прилагането на практика на новия договор без да се създава нов орган. Не виждаме някакъв проблем за Европейския съвет и за съвета, защото, както знаете, вече има заседания, както на равнище държавни председни глави на Еврогрупата, така и на равнище финансови министри. По-сложен е въпросът за Европейския парламент и за комисията, и в частност за парламента. Тук става въпрос за въпроси, които в момента са в областта на националните правомощия. От правни гледна точки, член 10, е, параграф 2 и член 14, параграф 2 от договора с Европейския съюз и по политически причини ми се струва, че е трудно, и тук съм съгласен с господин Голтиери, трудно ми се струва да се остави целият демократичен контрол само на членовете на Европейския парламент. Освен това, правителствата на съответните държави членки може би няма да се съгласят политическият демократичен контрол да се извършва от депутатите от всички държави членки. Тук се припомни и договорът на прияти от групата на външните министри на Веле който е изготвен от външни министри на 11 държави членки, след които 9 са членки на еврозоната. От друга страна, самите национални парламенти бих могли да изискат прехвърляне за това, че са се съгласили да прехвърлят някои от най-важните си правомощия, свързани с националните бюджети, националните економически политики към Европейския съюз. Тоест националните парламенти биха могли да изискат засилване на а, възможности им за контрол на решенията, които се взимат на равнището на Европейския съюз за бъдеще. Освен това, те биха могли да подкрепят своите изисквания, от една страна, изтъквайки липсата на легитимност на евродепутатите, които не гласуват данъчното облагане, и от друга страна, те могат отново да се позват на факта, че, пак повтарям, не става въпрос за правомощи на Европейския съюз, а за национални правомощи на участващите държави членки и които с този допълнителен договор вече няма да бъдат и правомощия на всички държави членки на Европейския съюз. Друга възможност е създаването на делегация на представители на членове на националните парламенти, членове, например, на техните комисии по бюджетните въпроси. Подобна делегация би избегнала необходимостта да се из... създадат и да се провеждат пара... втори избори за евродепутати. И тази делегация би могла да има правомощия на съзаконодател или на одобряващ орган – тази делегация ще има правомощия относно новите правомощи, които ще се превърнат национално равнище на равнището на Европейски съюз. Трябва да се... Тук ще спомене и доклада за нашата Европа, в, ко... в чето изкочване из... из... участвах аз, който беше публикуван наскоро. Идеята е да създаде орган от, от 17 представители на Европейския парламент и представители и 24 представители на националните парламенти, като тук се вписвам, вписваме в а, рамката на а, възможностите за сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти, които са записани в член 1 на протокол 9 и в други разпоредби на договорът за функциониране на Европейския съюз. Ясно е, че дискусията по тези възможни решения ще бъде разкорещена, но тя е много важна. Както каза наскоро председателят на Европейската комисия, трябва ни по-голяма демократична легитимност за по-голямо економическо управление. Въпросът е как точно ще се постигне тази интеграция. И тук стигам до въпросът за комисията и как може да се приеме нейната роля някои от правителствата на 70 държави от еврозоната, може би ще се противопоставят на факта, че една институция, съставена от и за 27-те страни членки на Европейския съюз, ще им налага решения, ще контролира изпълнението на тези решения в толкова важни области, като бюджетната политика. Но едновременно с това, създаването на паралелен орган, т.е. на един вид Европейска комисия за еврозоната е напълно немислимо. Възможно е да се създаде някакъв малък административно-политически орган, по-скоро политически, отколкото административен. Той може да се нарече финансово министерство на еврозоната, например. И този орган ще натоваря за задачата да контролира прилагането на решението и евентуално да сезира съда на Европейския съюз в случай на неспазване на правилата този орган няма да може да създава нова бюрокрация. Тоест, този орган ще бъде длъжен да поверява конкретното изпълнение на своите задачи на други инстанции и институции. И не ме ми се струва, че този орган може да направи точно това, т.е да повери когато изпълнение своите задачи на Европейската комисия, ако 27-те страни членки са съгласни с този вариант. По този начин системата ще остане много близка до настоящата система на Европейския съюз. И накрая, едно, един бъдещ допълнителен договор между 17 държави членки на еврозоната, трябва задължително да съдържа съответните разпоредби, които да гарантират зачитането на правата и интересите на останалите държави членки на Европейския съюз, които не участват или все още не участват в еврозоната под контрола на Съда Европейския съюз. И също така трябва да се предвиди възможност за активно наблюдение от страна на държавите членки, които все още не са в еврозоната, но биха искали скоро да се присъединят. Трябва също така този договор да има и съответните разпоредби, които да запазят както правомощията, така и съгласоваността и хармонията в Европейския съюз. Еврозоната няма да се превърне в отделна автономна организация. Еврозоната трябва да остане част от Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Е, Благодаря на професора. Знам, че трябва да си тръгнете скоро, за това ще ви помоля вие да останете тук до мен, за да отговорите на всички въпроси на колегите ми. Ще започна първо с двамата докладчици. Първо колегата Траковски поиска думата, след това колегата Гуалтиери. I, uh, I've read, I've read on... Четох книгата ви за Европа на две скорости. Останах впечатление, че е написана книгата от Джустиус Липсиус, а дискурса е ваш. Тоест, вие сте много по-радикален в книгата си, отколкото в речта си тук. Питам се защо. Дали защото е минало време, помислили сте, Опитвате се сега да бъдете по-малко директен, може би, не толкова прям. В самото начало се каза, че не е добре да се създават нови институции, защото това ще доведе до объркване. А отправната ви точка в книгата, сега не искам да обсъждам книгата ви тук, защото нямаме време, но е, голямата част от проблемите, казвате, идват от разширяването, от е, прекалено голям разнобой вътре в Съюза, и осъждате много остро Европейския парламент. Това може да се обсъди, разбира се, но не е тема за разговор днес. Сега заказаното от Янис. В парламента подходът ни е следния. Да се опитаме да правим всичко вътре в рамките на договорите, в рамките на институциите, Когато участвахме в процеса на договориране на фискалния пакт, успяхме да форматираме този пакт по такъв начин, че той да се интегрира в правния ред на Европейския съюз. Тоест, наистина да не се създават нови институции, нови договори, които да бъдат извън правната уредба на съюза. Най-важната ни цел беше да не създаваме нови институции, макар че имаше хора, които искаха такива. И уредбата на Еврогрупата е такава, че всичко се случва след съвета, а ние се опитваме да опазим последователността и цялата система. След това включихме една клауза, която дава краен срок за изтичане на мандата на този фискален пакт. Така че по нормални европейски процедури се опитахме да приложим този договор. Сега около засиленото сътрудничество има определени въпросителни, как да го направим така, че да няма нарушаване на договора, например, че не трябва да пречи на функционирането на вътрешния пазар, правата и задълженията на членовете, които са извън него. Но, колко реален е вашия план да създадат нови институции, които да са паралелни на съществуващите? Говорим за легитимност, говорим за това как гражданите разглеждат проблема, как ни виждат. Ако създадем нови институции, ще има разправи между институциите и хората няма да разберат какво се случва. Вижте Лисабонския договор и какво случи с него. По време на преговорите за Лисабонския договор всички се опитвахме да избегнем проблемите, свързани с компетенции, институции и в крайна сметка създадахме нови проблеми и връзката на тези нови институции с правната уредба на Съюза възниква като проблем. Как ще разрешим това? Когато гледаме назад, се сещаме за плана Фуше. Идеята е да се създаде нещо съвсем ново. Нов секретариат, нови институции извън Съюза, извън общността тогава, на времето, защото определени държави членки не са били удовлетворени от случващото се – Ако говорим за националните парламентаристи, те могат да участват по много начини. Това беше по-лесно, може би, преди Маастрихския договор, когато националните депутати участваха в процеса, макар и неформално. Ние сме канали национални депутати в разговорите за бюджета. Това стана по време на полското председателство, когато обсъждахме с европейските и с националните депутати. Тоест, има начини това да се направи. Но да се създава нова институция, и по-специално да се разбие Европейската комисия, да се създаде малък секретариат, според мен ще доведе до огромни проблеми във връзките между институциите. Не само ще замъгли яснотата на нашите яс... действия, но гражданите ще се объркат пък и функционирането на системата ще стане много трудно дори смятам, че няма да може да работят институциите. Чел съм книгата ви внимателно. Вие казвате, че всичко трябва да е открито и отворено. Не искаме да драматизираме прекомерно въпроса, но как може да гарантираме, че няма да се стигне до пълна фрагментация на Европейския съюз, което всъщност се опитваме да предотвратим. Имаме проблеми с засиленото сътрудничество дори сега. И да се създаде една ситуация, в която засиленото сътрудничество не нарушава европейското право, би било добре. Но ако създадем нови институции, това ще създаде допълнителни проблеми. И така, аз питам за, за конфликта, за сблъсъка, ако изберем най-радикалното между двете системи и има ли начин двата набора институции да могат да работят заедно. Дарей, la parola al collega Gualtieri. Thank you. Давам думата на колегата Гуалтиери. Благодаря. Първо, казаното от колегата Девите. Ние в парламента не искаме да атакуваме съществуващите междуправителствени договори. Идеята е да видим дали ще има друг вариант в бъдеще. Основният проблем не е, че те са незаконни тези споразумения. Трябва да видим дали работят, дали те са едно ефикасно решение. И тук, може би е добре да погледнем фискалния пакт. Каква е принадената му стойност? Той задължителен ли е този договор? говоря за Европлюс, защото мисля, че всички са съгласни, че той не е задължителен. Няма никаква принадена стойност. Но фискалния пакт. Това е един, е, едно стълкновение правно. Задължителен е, ако може да налага санкции. Имаме 8-ми член, както казахте вие, 273, където е записана ролята на съда на европейските общности но проблема не е в 81 член, а 82. Защото той включва и 260 член на договора. Ако по 73 една държава не спази, изпълни решението на съда, тогава се задейства 260, а по 260 съда вече може да наложи санкция. Това правно издържано ли е? Според вас ще се случи ли? Не, не, е. защото ако прочетете 260, тук пише по въпроси, свързани с учредителните договори. Това е стълба на фискалния пакт. Ако няма санкции, какъв смисъл има един договор? Никакъв. Не мисля, че е опасен фискалния, фискалния пакт. Той е безполезен, той нищо не добавя. Той е един ангажимент да се спазва европейското законодателство. А европейското законодателство е много по-задължително от едно междуправителствено споразумение. Не, че са незаконни междуправителните споразумения. Ето такъв е проблема, както с това, което обясних сега. Член 2. Примат на еврото. Казвате, може да имаме допълнителни задължения, които могат да се поемат а, допълнителни задължения. 0,5% допълнително тези 3%. В а, пакет от 6 акта, обаче се казва, че това са, той е задължителен за държави, които са под 60% задължи, задлъжнялост. Тоест, там се говори значител, за значително под тези 60%. Тоест, какво значи значително? Не е ясно тия 0,5% кой ще ги прилага, пък и как ще се измери significantly below, значително под тези 70% никак не е ясно, нито езиково, нито правно. Ако кажем, че може да се поемат задължителни е, допълнителни ангажименти, 0,5%, как можем да кажем, че се променя законодателството от 0,5 към 2%, това би било невалидно. Какво означава допълнителни, по-нататъчни задължения? Какво значи това? Допълнителни, по-добри или по-лоши? Какви са тези допълнителни? Фискалната политика дава различни варианти. Идеята да се отиде по-нататък всъщност не се отива по-нататък, т.е. противоречи си текста. Това обаче не е много важно. Not, uh, Защото не е задължително. Не може да се налагат uh, санкции за неизпълнението му. И сега още нещо. Европейския парламент. Внимателно изчетах документите, вашата книга. Ако погледнем доклада Нортроп. А, 34, извинете да бъдат избрани два пъти по 17 национални парламентаристи от еврозоната и 17 европарламентаристи. Трима от Германия, най-вероятно, трима от Люксембург, трима от Нидерландия. И този орган трябва да има компетенции. Какви, какви компетенции ще има? Ще могат ли да гласуват? Те решения ли ще взимат задължителни ли ще са тези решения? А гласуването ще бъде едно решение, заето от трима малтийци, трима германци и трима люксембургски. И това ще бъде по-валидно от гласуването в Европейския парламент по отношение с сравнение с а, а, двойния пакет от мерки. Разбирам, че решението не е идеално, това асиметрично гласуване в парламента по 136, но не виждам по-добро решение, докато не променим учредителния договор. Наистина ми е трудно да разбера как тази конференция, точно защото не искаме да създаваме друг голям парламент, би спазила някаква пропорционалност. И що се отнася до националности, и що се отнася до политически семейства, партии и ще бъде по-легитимна тази конференция от един реален парламент. Какъв тип правни компетенции може да има а, един такъв орган. Те просто ще си говорят. Ако ще говорят, нямаме нищо против. 13-ти член от фискалния пакт не предвижда само е, депутати на държавите, подписали пакта да участват. Не, той посочва девети член – ние се борихме за това. Дори международни договори се говори за целия парламент. Този прецедент трябва да бъде взет предвид. По принцип съм съгласен и свършвам вече. че дискусията, дискусията няма да е полезна, ако не постигнем съгласие какво означава по-нататъчна интеграция, по-нататъчни компетенции, какви са тези компетенции. С, с засилена роля на а, ИПС или С. Обедени ли сме, че този смесен модел, в който Интеграцията дава по-силна намеса на националните компетентности е коректния модел. Сигурни ли сме, че този модел ще ни заведе някъде или трябва да упростим разграничението между съществуващите компетентности и да дадем допълнителни ресурси за тези компетентности, средства, събрани от собствени приходоисточници, които могат да бъдат въведени посредством засиленото сътрудничество. Имаме такъв прецедент. Съвета и комисията искат да въведат данък върху финансовите операции, защото смятат, че това ще бъд замести вноските основани на, бро... на брутния национален приход – Това не могат ли да бъдат допълнителни средства, а не да се заместят едните с другите? Няма ли да е по-лесно да предотвратим възникването на такъв механизъм за стабилност или фонд, като се направи по-ясно разпределение, по-ясна дефиниция по-добро разпределение на средствата на национално ниво. Сега изглежда нереалистично, защото виждаме как изглеждат преговорите за МФР, но мисля, че сме стигнали до, до, до границата, до лимита. И една координация, която не е задължителна, но е много детална на национално ниво. След това национални средства, които се използват за европейски цели, а се управляват от националните парламенти. Ето и тук има вътрешен конфликт не е достатъчно да кажем по-нататъчна интеграция. Не. Какъв вид интеграция е необходима е важно. И накрая, няма да се огранича до 136 член за силено сътрудничество, когато говоря а, за възможностите в рамките на учредителните договори. Член 352, а не 351, според вас, в комбинация с засилено сътрудничество и 136. Какво мислите за това? Нищо в договора не ни пречи да използваме клаузата за гъвкавост. Това означава нови правомощия, а не нови компетенции на институциите в съчетаването на тези два члена. Т.е. 17 трябва да постигнат съгласие или 20, ако се приеме модела с засиленото сътрудничество – трябва, разбира се, да се спази правното основание. Това не бива да се забравя като една средна альтернатива между промяната на договорите и използването на засиленото сътрудничество и 136. Така може да се отиде отвъд и над указанията на координацията на економическата политика. Какво мислите? за е, това възможен ли е този факт правно и економически. А аз имам проблем. Проблема е, че ми е трудно да ви накарам да спазвате времете, за да можем да има ред в този дебат. Вече много надскочихме предвиденото време. А, записали се се да се изкажат колегата Дав, Лайнен и Бронс. Професор Пири трябва да си тръгне, както казах. За това, хайде да има бърз отговор, ние ще продължим да говорим. Нека да дадем думата на професор Пири и може би след обяд ще отпадне а, дебата по втората сесия, защото не знам иначе как ще се оправим. Господин Пири, две думи, ако може да кажете в отговор. Конфю, je, Трябва да кажа, че съм напълно объркан. Много се извинявам на господин Брок и на останалите членове на парламента, които искат да вземат участие. За нещастие имам друг ангажимент. Трябва много бързо да си хвана влака и да се отправя към една друга държава членка на Съюза. За съжаление няма да мога да участвам в тази дискусия, но може би това ще бъде повод да организирате друга дискусия във вашата комисия. Но съвсем накратко ще се опитам да отговоря. Да, вярно е, че позицията, която представих днес тук, е малко по-различна от позицията, която заеха в книгата си. Тя беше написана преди една-две години. Междувременно се случиха различни неща. Аз самият се срещнах с различни хора. И това промени моята позиция. Така че това, което казах днес, отговаря на настоящото ми становище. Съвсем накратко. Това, за което аз лично говоря, е една стъпка напред към федерализма. Значително прехвърляне на правомощия, свързани с най-важните въпроси, залегнали в сърцевината на националния суверенитет, а именно одобряване на националните бюджети и економическата политика. За това става въпрос, за това говорим и е важно да го уточним. Ако това наистина ще се случи, ако един ден, както се предвижда в доклада на Ван Ромбо и се същата агенция относно държавните дългове, то е ясно, че ще има прехвърляне и загуба на суверенитет и колкото повече се засилва координация на европейско равнище, толкова повече държавите членки губят своя суверенитет относно гласуването и приемането на бюджета. Ясно, че няма как на държавите членки напълно да бъдат задължени и да се съгласят с, с препоръките на съответните органи. Това би било противоконституционно, но ако не се съгласят с тези препоръки, то тогава държавите няма да получават повече финансова подкрепа. И ясно, че трябва да се създадат нови институции на равнището на еврозоната и това ще доведе до а, загуба на важни национални правомощия от страна на националните парламенти. Така че, моля ви, уважаеми колеги от Европейският парламент, проявете малко реализъм. Мислите ли наистина, че вашите колеги от националните парламенти ще се съгласят на подобна сериозна загуба на а, правомощия, без да имат а, възможност да вземат участие в взимането на решение – на европейско равнище? Разбира се, че не. Ще трябва да подкрепят подобно споразумение. В някои случаи трябва да се провеждат и референдуми. Така че съвсем откровенно смятам, първо, трябва да получим подкрепа на националните парламенти и второ, и това вече е личното ми мнение, смятам, че приносът към демократичната легитимност на Европейския парламент не е достатъчен в тези области. Защото Ами, всъщност по редица причини, защото не Европейския парламент ще гласува данъците в Гърция, Франция или другите държави от еврозоната. Това е съвсем разбираемо. Така че по тези две причини смятам, че би било разумно да се предвиди подобна възможност. Има и други възможности, възможността предложена в нашата Европа. Това лично не е моето предложение, това беше компромис, който постигнахме с колегите, с които изготвихме този доклад. То създаването на тази конференция между представители на националните парламенти на Европейски парламент. Има и други възможности, които, които аз самата които аз самият представям, като например сътрудничество между представители на бюджетните комисии на националните парламенти. Вариантите са различни, но е важно да дадем гласност и възможност за участие на националните парламенти. И накрая пропуснах един много важен елемент при изготвянето на книгата си, а именно да се забрани независимото съществуване от правна гледна точка на еврозоната, да има забрани относно воденето на външна политика, на търговска политика и други подобни. Всичко това са елементи, които поистичат от отстъпителните договори, но е важно а, тези елементи отново да бъдат включени във всеки допълнителен договор и е важно цялото това законодателство да бъде под контрола на Съда на Европейския съюз, който може да бъде сезиран от всяка една от 27-те страни членки на съюза. Това, което има да кажа за сега, съжалявам, но трябва да ви оставя. Благодаря, професор Пирис. Добре, континуа. Без съмнение, този дебат трябва да бъде продължен в рамките на някакъв друг форум. Сега ние продължаваме с разговора тук. Професорите, които вече говориха, могат естествено да вземат отношение. Започваме с господин Дав. Благодаря, господин председател. В началото искам да поздравя с добре дошли тези е, високопоставени е, експерти, учени. Те ни карат да си размърдаме мозъците по тази толкова важна историческа дилема, пред която сме изправени, когато се опитваме да федерираме. Има три важни проблема. На първо място отсъствието на управление, на правителство. Няма смисъл да се изразявам академично или ефемистично – да говоря за управление на много нева за Европа на няколко скорости, след като основният ни проблем е, че няма демократично правителство, което да бъде посочено с пръст, което да е надежно, прозрачно, особено когато става въпрос за политическата економия. Имаме дифузия на различни органи, институции, власти, които се опитват да работят заедно, но много често се конкурират и изпадат в конфликти. Има много различни участници. Комисията, Европейския съвет. Срещата на върха на страните от еврозоната, еврогрупата, работната група за еврото, ЕКОФИН. И механизма за финансова стабилност и неговия управленски съвет. Аз ви предлагам да прочетете една кратка книжка. Надявам се, че тя ще е лесно смилаема. Искам да чуя какво ще кажат експертите, но моето мнение е, че трябва да съберем всички тези заинтересовани страни, под шапката на един мощен генерален ковчежник на Европейския съюз. На второ място, втория проблем е свързан с солидарността. Вече нямаме тази сигурност на последователността между мисия и послание в Съюза. Предполагам, че всички държави членки се съобразяват с член 2 от договора за ценностите и принципите, но не е очевидно, че те се подчиняват на член 3, който говори за целите на Съюза. Истинското значение на договора за фискалния пакт от историческа гледна точка се крие в момента, в който партньорите на Великобритания заявиха, че вече не могат да търпят възраженията на Великобритания, изразявани в много различни моменти. И съответно смятат, че трябва да се следват целите на Съюза, очертани в член 3. И третия голям проблем – Погледнете колко колеги, между другото, има в залата. Според мен, националните парламенти не желаят или не могат със своите партии да поддържат процеса на интеграция по един демократичен, ефикасен начин. Знаем, че има практически причини за това, например, има избори за Бундестага през 2013, избори за Европейски парламент през 2014 година. На лице освен това е необходимостта да се създаде една по-добра комисия през 2014 година. Не можем да се преборим с всички тези конституционни въпроси по същество, до пролетта на 2015 година най-рано. Междувременно, до тогава ни предстои доста работа. И то важна работа за консолидиране на фискалния съюз. Ето защо искам да чуя от колегите как гледат те на този проблем с прехода? Този преходен период, който се очертава. Така ще приключа господин председател, но ще поискам думата малко по-късно в хода на работата. Благодаря. Благодаря, господин Дъв. Давам думата на Йолайне. Благодаря. За разнообразие няма да говоря на английски. Искам да благодаря за отличните презентации. Всяка беше много добра сама по себе си. Те представляваха сериозен анализ на едно нелеко положение, в което се намираме. Направихте анализ на състоянието на кризата. Всъщност, тази криза може да доведе до взрив в Съюза. Не знаем дали стигаме до края на тунела или той ще става все по-дълъг и все по-тъмен. Виждаме обаче някои последици Андрю Дъв говори за книгата Управлението на Европа. Някои искат да забавят скоростта, други искат да се придвижат напред, трети искат да останат в страни. Един от експертите говори за новите форми на членство. Идеята на Съюза беше да бъде той общност на солидарност. И не може да стигаме до положение, в което държавите членки ще се избират в кои политики искат да участват и в кои не искат. Ще стигнем до ситуация, в която ще имаме нещо като ресторанско меню и това ще създаде проблеми. Освен това ще има проблеми по отношение на страните кандидатки. Ако погледнете Турция и Украина, по отношение на тези страни може да си представим някакъв вид асоциирано членство, но когато една държава е пълноправен член и използва цяла поредица от клаузи за неучастие, е, то е, тогава ще имаме едно сериозно изкривяване и на конкуренцията. А преминаването към фискален съюз е, не би трябвало да се свързва с манипулиране на системата на солидарност. Ако погледнете всички милиарди, които се генерират в еврозоната, то ще е много трудно за някои просто да останат в страни да наблюдават какво се случва. Говорихте освен това за една смесена камера, която идва от Франция, Конгрес на народите, Френския сенат винаги е бил за смесени институции. Аз не смятам, че който и да било от колегите подкрепя такава идея, защото това е невъзможно не само на теория, но и на практика. Германският конституционен съд вече постанови, решението да се вземе от целия Бундестаг. Бундестаг искаше да изпрати трима човека, но съда постанови, че всички депутати трябва да вземат решение. Янис говори за формата на фискалния съюз. Ако продължим да имаме национални области на координация и продължим да прехвърляме правомощия, то ясно е, че демократичната легитимност трябва да се упражнява от Европейския парламент. Тук имаме изслушване. Това не е процес на преговори, който да доведе до конкретни решения. Формата на разпределение на правомощията обаче ще е нещо решаващо. Може Европейския парламент да поеме е, определена роля. Мога да си представя в е, пленарните ни сесии в Страсбург от понеделник до сряда да имаме заседания на представители на 27-те, а четвъртък и петък да имаме решения, които се взимат от групата Евро 17+. Такива възможности трябва да се обмислят, да се обсъдят, защото е на лице опасността да се създаде Европейски парламент от национални парламентаристи или някаква смесена система, а това е неприемливо. Господин Бронс, благодаря. Професор Луи в началото заяви, ако не се лъжа, има значителен напредък от началото на кризата, напредък, който нямаше как да се постигне преди кризата. Предполагам, че той говори за създаването на фискален съюз, бюджетен надзор, различните е, спасявания на държавите членки. Струва ми се, че това изказване, както и някои други, показват, че кризата или рецесията, както я наричаме, не се разглежда като проблема, като възможност и като извинение да се засили интеграцията. Всъщност, интеграционистите като че ли имат интерес от тези економически проблеми и нещастието, които те, което те пораждат, всъщност когато се създаваше еврозоната, много хора можеха да видят, че този съюз е, ще е труден за няколко различни по своя характер економики. Всъщност, това нещастие сега се казва, че ще допринесе за европейската интеграция. Освен това, Професор Давид, мисля, че правилно съм си записал. Той каза, че механизма за стабилност е възможен по силата на промяна в ДФС, но той изпреварва тази промяна. Аз имам един много прост въпрос. Може ли да има промяна на договора ретроспективно, с задна дата? Ако това не е така, ще има проблеми свързани с легалността на механизма за стабилност. По отношение на междуправителствените споразумения, нещо като ефемизъм за частни, неофициални споразумения, съда може да се произнася по такива споразумения, не го оспорвам, но доколкото знам, а може да ме поправите, само държавите членки, но не и комисията, могат да прехвърлят такива международни, междуправителствени споразумения на съда. Професор Пири каза, че съда, е, комисията по-скоро може да изиграе своята роля. Смятам, че това е съмнително твърдение, ако комисията не може да сезира съда. Той, освен това, като альтернатива предложи някакъв друг малък орган да сезира съда. Отново предполагам, че без промяна на договора това ще е невъзможно. А, така приключвам, ще се опитам да съм максимално кратък. Благодаря. Преди да дам думата на нашите експерти, ще дам думата на колегата Брок. Заповядайте. Президент, herzlichen Dank. Ich habe nie gehört, dass ein britischer Kollege gesagt hat, благодаря ви, господин председател. До сега никога не съм чувал някой от колегите от Великобритания да ни каже, че Камерата на общините е взела някакво противозаконно решение. Мисля, че наистина трябва това да се разгледа. Но нека говорим малко по-сериозно. Не съм напълно съгласен с колегата Лайнен. Относно преговорите, които водим днес по доклада Ван Ромпой, парламентът много ясно заяви, че Европейския съюз не бива да се разделя. Економическите и на съюз а, трябва да се управлява от целият Европейски съюз. Както знаете, тук а, има клауза за изключване на две държави членки. Това обаче не променя общият характер на Европейския съюз и на еврозоната като част от съюза. Това е отправната ни точка. Такова е положението в момента. Ние смятаме, че без изменение на договора всички мерки, които се приемат и се предлагат в момента, трябва да спазват предвиденото от Лисабонския договор, относно правомощията на парламента. Не може да се говори за промяна на тези правомощия. Еврото е продукт, така да се каже, на Европейския съюз и докато нещата не се променят от правна гледна точка, еврозоната и евросъюза са неразделни. Затова и не може да се говори за смесено решение. В настоящата правна рамка не, се възможно, не са възможни, не се предвиждат подобни смесени решения. В противен случай ще имаме сериозни проблеми с легитимността. Трябва да има различни критерии в подобен случай по отношение на изборите за Европейски парламент, например, но това би било много опасно и със сигурност ще доведе до много сериозни проблеми и сериозно объркване. Фактът е, че еврото се приема един вид като някаква авангардна мярка, към която са се присъединили само 17 държави членки, е неприемлива. Останалите държави членки на Съюза също са се съгласили с създаването на едината валута. Ето защо би било неприемно да се създада неприемливо в момента да се създават нови институции. Аз лично като политик от Германия съм против създаването на нови стени, които да ни разделят от съседите ни в Польша, например. Польша, когато изпълни изискванията, ще се присъедини към еврозоната. Така че пак казвам, не бива да се създават нови органи и нови институции. Това би, било, това би довело до много сериозни проблеми. Ето защо смятам, че въпреки блокирането на изменението на договорът от страна на една държава членка, въпреки това, което се случи, смятам, че фискалният пакт изразява политиката и становището на всичките държави членки на Съюза. И затова е възможно разпоредбите на този договор да бъдат пренесени в европейското законодателство през идните 5 години. Пак повтарям, това е обозримо в 5 годишен срок. И мисля, че това ще бъде най-разумната ни отправна точка. Ако Европейският парламент с правомощите, с които разполага в законодателно отношение, се раздели, така да се каже, тогава защо да не поискаме и разделяне на Европейската комисия? Защо да не кажем, 17 комисари ще е, се произнасят по дадени въпроси, а комисията като цяло с 27 члена ще се произнася по други въпроси? Припомням, че колегите, че всички колеги от члена на Европейския парламент тук сме равни и сме с еднакви правомощи, включително и колегите от Великобритания. Така че аз съм против всякакъв вид диференциация. Всеки парламент взима решения съгласно със своите правомощия. Разполагаме с член на 9 от протокол първи, който е отразен и в член 13 на фискалния пакт където има възможност за консултации възоснова на консенсус между представители на различните парламентарни комисии на националните парламенти и на Европейски парламент. А по въпроса дали в метода на работа на Европейския парламент в крайна сметка ще се стигне до създаване на някакви конфигурации, които ще отразяват правилника за действие на парламента, това няма как да го кажем, да го предвидим от сега. Това е една възможност, която трябва да бъде обмислена, но, пак казвам, това може да се осъществи само в рамките на контрола, например по отношение на банкови надзор. Ако ЕЦБ е натоварена с този банков надзор, по отношение на банковият надзор, ЕЦБ няма да се ползва със същата свобода и независимост, но ще бъде подложена на демократичен контрол от страна на Европейският парламент и също така под... ще бъде подложена на контрола на Съда на Европейския съюз и на Сметната палата, както всички останали институции. Изгодно ми е казано, независимостта на ЕЦБ по принцип не бива да изключва намесата и контрола на останалите институции по отношение на банковия надзор. А относно подписалите а, проекта за този банков съюз и банков надзор, мисля, че трябва да ги слушаме. Не смятам, че трябва да се говори за изключване на някои държави членки. Не. Смятам, че трябва да вземем решение като един европейски парламент. Не смятам, че може да действаме в качеството си на представители на страни членки на еврозоната или страни, които не са членки на еврозоната. Това противоречи на договорите. Трябва да изслушаме мнението на експертите, съгласен съм, но трябва внимателно да помислим не само по отношение на Европлюс, но трябва може би да се запитаме дали нямаме нужда от допълнителен бюджет в рамките на бюджета на ЕСАМ, финансиран, например, от данъка върху финансовите сделки или друг източник на собствени средства. Трябва да обмислим и необходимостта от структурни реформи в някои държави членки, където има сериозни дисбаланси. Ако този механизъм ще се прилага в всички 27 държави членки, то тогава трябва да се спазва обикновената бюджетна процедура. Но въпросът е дали изобщо ще успеем да Стигнем до вземането на подобно решение. И в това отношение ще ми бъде интересно да чуя правното становище по този въпрос. За становището относно този общностен договор и държа да почета, става въпрос за общностен договор, а не за междуправителствен подобен. Предлагам ви да променим графика така. Сега ще дадем отговор на тримата професори, които тази сутрин се изказаха. Не мога да ви дам повече от 5 минути на човек, съжалявам. За да може после да изслушаме другите двама експерти, които са предвидени за тази сутрин. А днес след обяд ще чуем веднага тримата професори, които са предвидени и ще има дебат с колегите по пете доклада веднага след а, първите изказвания от следобяда. Както искате сега, ще ви помоля двата, двамата експерти да дойдат. А, а не, извинете, извинете, да отговорят а, двамата експерти, които се изказаха тази сутрин. А, моля да се изкажат в реда, в който решат Луис. <clears throat> Monsieur le Président, je ne, sais euh, pas si, les interventions... Господин председател, не знам дали наистина трябва да отговарям на тези изказвания. Тъй като моята задача лично беше да задавам въпроси и аз да очаквам отговор на тези въпроси. все пак ще кажа нещо за, относно мнението ми, че сме постигнали по-голям напредък по отношение на економическото управление през последните две години, отколкото през целия период преди това. Аз просто констатирах един факт. Не казвам, че сме се възползвали от е, кризата. Просто казах, че реагирахме както можахме на кризата с наличните средства. Така, например, Европейската комисия предложи Европейския семестър още през 2002 година, отегли предложението си през 2004 година и едва през 2010 година се прие идеята за тази формула и за този механизъм, като разбира се е съвсем ясно, че този механизъм трябва да бъде до съвършенстване от правна гледна точка и в частност да, да вземем предвид демократичният аспект. На второ място, потребността да се вземе предвид а, мястото на 20-те страни членки и фактът, че еврозоната трябва да взема предвид а, целостта на Европейския съюз. както каза и господин Брок, Паричният съюз е общностен проект. А засилването А днес изглежда, че тези, които се опитват да засилят економическото сътрудничество, економическата политика, са хора, които се възползват от, изклю... от реагиране при изключителни обстоятелства. Но изключение всъщност е не членството в еврозоната. Всички държави членки принципно трябва да станат член, част от паричния съюз. Някои държави отказват да го направят по политически а, причини, но в момента на подписване на договорът от Мастрих никой не може да си представи такава ситуация. Тогава се предвиди възможността тези държави членки да се присъединят към еврозоната, когато са състояние да го направят, но никой на този етап не предвиждаше възможността да останат извън механизма принципно. Също тези държави членки участваха в подготовката на договорът от Мастрихт. Така че да, съгласен съм, че трябва да се спазват принципите на единния пазар, но едновременно с това напредъкът при изграждането на економически паричен съюз просто е изпълнение на задълженията от договор от Мастрихт. Thank you very much. I will uh, try to address three на там дота професор Емануилидис. Благодаря ви. Ще се опитам да направя няколко коментара. Първо по два коментара от изказването на господин Лайнен относно новите форми на членство и новите интереси, които се появяват. Да, имате право, трябва да се прави ясно разграничение между държавите членки които са част от Европейския съюз и държавите, които по някакъв начин биха могли да бъдат асоциирани на, на съюза. Но тази дискусия не е нова. Тя съществува от доста време насам и отново я споменахме тази сутрин – по въпроса какво трябва да бъде отношението ни спрямо държавите, членки, които вече са членове на Европейския съюз и в частност какво трябва да бъде отношението ни към Обединеното кралство, да, разбира се, неприемлив е принципа да се избират политиките, които им харесват. Но едновременно с това трябва да бъдем реалисти. Какво можем да направим, ако се стигне до един момент, в който създаде конкретно въпроса? Какво трябва да бъде отношението ни към една държава, която не е готова да продължи да следва политиката в дадена насока, но това все пак е една държава, от чието съгласие се нуждаем, за да вземем до дадено решение. Всъщност не знаем точно за какво говорим. На практика говорим за по-голямо економически парична интеграция, без да знаем за какво говорим. Не знаем какъв ще бъде натиск оказван от кризата през едните няколко години. Последните две години ни показаха, че именно влиянието на кризата накараха държавите членки на Еврозоната да вземат дадени решения и да избегнат други. Но днес мисля, че е време да си зададем следният въпрос. Какво ще направим, и какво ще бъде отношението ни към една държава членка, която има свои специфични проблеми, която отказва засилена интеграция. Дали може да говорим за частично членство или за засилена асоциация? Дали е възможно да приемем статута асоцииран член това е концепция, която се изключва принципно, но аз смятам, че все пак е добре да се обмисли тази възможност и най-вече да решим какво точно искаме. Това е принципен въпрос, но въпрос, който трябва да се разгледа и по-подробно. А относно националните парламенти, трябва действително да знаем отново за какво точно говорим. Когато говорим за асоциация и за участие на националните парламенти. Съжалявам, че господин Пирис си тръгна, защото много често в една дискусия започваме от края. Питаме се как можем да привлечем участието на националните парламенти и чак, това се, чак след това се питаме защо всъщност искаме те да участват. Аз искам да задам точно този въпрос. Дали искаме националните парламенти да участват, от което да, да се запитаме как ще организираме това участие. И по третия въпрос е даден от господин Дъв. Честно казвам, но нямам отговор на този въпрос. Въпросът е относно дискусията. Реално дискусия няма. Това днес е изключение. Но за щастие от няколко години насам се забелязва дискусия в някои държави членки. В Германия, например, вече има такъв дебат. Какво означава повече Европа? И какви могат да бъдат последствията? Този дебат вече започна и това е един шанс. Защото в някои държави членки подобен дебат, какво значи повече Европа, не се води. Но в други държави членки този въпрос е на заглавните страници на вестниците, например. И ако запитате гражданите в отделните държави членки, си давате сметка, че те сякаш живеят в съвсем различни планети. Затова имаме нужда от истински дебат. Трябва да направим националният дебат европейски и транснационален. Но този въпрос и тази нужда от дискусия не е нова. Но днес имаме възможност, която нямахме в миналото. Не става дума за изготвяне на хубави нови брошури относно, съдържание, относно необходимостта да се води дебат. Вече стигнахме до истинското съдържание на този дебат. И това, разбира се, е опасно и противоречиво, но смятам, че наистина трябва направо да се заемем с тези въпроси да бъдем много откровени и да видим как можем да използваме времето, с което разполагаме до 2015 година. Вярно е, че изборите за парламента ще бъдат ключов момент. И на второ място може да се обмисли възможността да се създаде някаква група за размисъл или някакъв нов модел. Но аз лично нямам отговор. И така последен ще се изкаже колегата Давид. Ще отговоря на три конкретни въпроса, които бяха зададени към мен. Два от тях бяха от Роберто Гуалтиери. Първо, няма ли конфликт в фискалния пакт с европейското законодателство и по-специално по отношение на финансовите санкции, които са предвидени? 260 член се спомена от ФЕС. Това е процедурата, по която Европейската комисия може да поиска от съда да наложи финансови санкции за незачитане на европейското законодателство, а не за нещо друго. Ако погледнем обаче формулировката, 82 член не четира 260 член. Там пише, че ще има отделна система от финансови санкции по финансовия пакт критериите за която, т.е. за изчисляването на размера на санкцията, ще бъде аналогичен на Европ... този, който използва Европейската комисия по член 260. Т.е. споменаването на 260 член, за съжаление, е там, но ако погледнем внимателно, там не пише, че ще се ползва тази система. Чисто и просто пише, че това е модела, който искаме да използваме по фискалния пакт. Така че не мисля, че има правен конфликт, но съм съгласен с вас, че това не е ефикасен механизъм, защото ако погледнем а, съществото на финансовата санкция, то е само за това, че държави по фискалния пакт не са въвели златното правило в националното законодателство. Сигурни сме, че всеки ще въведе това в националното си законодателство, защото не е нужно това да е записано в Конституцията. Може да е вторично законодателство. Всяка държава ще го направи и те са, вече са направили всичко. Ако след това има дисбалансиран бюджет и не се спазва националното законодателство, това не може да бъде обект на санкция от страна на съда. Тоест, това не е ефикасен а, механизъм. Добре е, че договора за фискалния пакт не е много ефикасен инструмент всъщност. Изобщо самата идея за създаването ми не беше добра идея. Господин Глаутиери, след това попитахте дали фискалния пакт може на 0,5 или 1% да бъде бюджета, дали това надхвърля европейското законодателство или му противоречи. On the, on the По съдържанието не мисля, че е добра идея мисля, че балансирания бюджет в този стриктен смисъл не е добра идея, но правно е отиване по-нататък, защото сега договорите каза, държавите членки трябва да имат максимален дефицит от 3%. Тоест, те самите могат да определят дали искат по-нисък прах. Така че могат да го направят и заедно в фискалния пакт. Чисто правно не мисля, че има спор. Отива се по-нататък. Сега чисто политически или економически, може би върви в погрешната посока. Тук съм съгласен с вас. Имаше един въпрос, който ми е зададен, бе зададен господин Бронс, за това какво означава механизма стабилност, че е влязъл в сила, а разрешението за влизането му в сила посредством измяната на ДФС, не е станало, ще стане на 1 януари. Означава ли това, казахте вие, че промяна в договора ще се прилага с задна сила? Отговора е не. Промени в договора не могат да се приемат е, назад, с задна сила, само в бъдеще. Трябва обаче внимателно да видим какво се случва тук. Е, клаузата за неспасяване забранява финансовата помощ, т.е. финансово задължение на държава членка, но поето или, или създадено от друга. Но може да се създаде механизъм, който в бъдеще може да дава възможност за финансово подпомагане на държавите членки. Ето това се случи. Създаде се система посредством договор за механизма за стабилност. От миналата седмица работят органите, организацията започва да функционира, но тя не може да дава финансова подкрепа преди 1 януари. Тоест, преди ДФС да влезе в сила в това си изменение. Така че няма конфликт, стига да не се отпусне финансова помощ от борда на говерньорите. Ако това стане след 1 януари, то тогава изменението в договора ги включва. И искам нещо допълнително да добавя по отношение е, плана Пирис. По-меката версия на Жан Клод Пирис, представената, която включва комисията в този механизъм, би била правно проблематична – Идеята за силен економически паричен съюз би означавала прехвърляне на компетентности. Това всички го знаем. Това би означавало нови компетенции да получи Европейската комисия, без да се е, променят учредителните договори, което ще бъде незаконно. Тоест, по-скромната версия на ПИРИС е много по-правно неиздържана от радикалния план да се създаде нещо, което е напълно извън структурата на Съюза. Но чисто политически създаване на нещо, което е извън ЕС е неприемливо по други причини. Така че в този план има една дилема, за която няма решение. Благодаря. Благодаря. Приключихме тук с първата сесия и започваме веднага с втората темата е, е институции, национални, европейски и е, многостепенното управление. Говорихме по тази тема, но ще продължим да работим по нея. Първи за 15 минути ще чуем професор Рено Деос, който е ръководител на катедра Жан Моне по европейско право и директор на Центъра за европейски изследвания в е, Сионспо. По където отговаря за магистърска степен европейски и трансатлантически е, международни отношения. Работата му винаги би се съсредоточавала върху институциите на Европейски съюз и политическата система. Имате думата, седнете, заповядайте, слушаме ви. Благодаря ви, господин председателю. Времето Uh, uh, Тъй като времето ни притиска днес, ще бъда съвсем кратък. Трябва да говоря за това дали общностния метод днес има някакъв смисъл, що се отнася до диференцираната интеграция. Общностният метод е ясен тук в парламента, няма нужда да го дефинирам, затова преминавам направо а, към основните си аргументи. Господин Брок припомни, че общностният метод бе изключително важен за създаването на Европа. Важното, според мен, е, не е свързано с даване на някакви оценки, а с политическа и функционална оценка. По-точно. Този метод е един стабилен модул, модел още от самото създаване на Европа. Стабилен, защото той успя да претърпи големи промени, като например появата на силен парламент – което не бе предвидено в самото начало. Освен това, този метод успя добре да се справи с големия брой държави, които се включиха в Съюза. Така, в началото, ако си спомняте, имаше големи страхове, че може да сме изправени пред един провал на цялата система, точно поради драматичното увеличаване на а, Съюза, т.е. разширяването. На второ място знаем, че независимо от всичко казано, последните 20 години това е бил един модел, който постоянно бива критикуван. Защо? Защото е трябвало да се справи с а, това, че общественото мнение постепенно се разочарова. Едно разочарование, което може да се види в Евробарометър и в други измерители на общественото доверие, като националните избори. Това не бива да се забравя. Е, критикува се и е под натиск общностния метод, защото последните 20 години имаше много опити да се измисли нещо друго опити, които всъщност показват едно нарастващо нежелание у държавите членки да делегират допълнителни правомощия към центъра, към Съюза. И така стигнахме в Мастриския договор до структура с стълбове и така се стигна до бароковата идея за отворения метод на координация и нещо свързано с дискусията ни днес, дори в структурата на економическия паричен съюз или ИПС, така както го познаваме, може да се видят много елементи, които могат да се свържат с нежеланието да се приеме европейска дисциплина и делегиране на правомощия към центъра. Исках да припомня всичко това, защото то има важни последствия за бъдещето на ИПС. Казвайки всичко това, мисля, че от европейската реакция на економическата и финансова криза можем да отбележим, че независимо дали ни харесва, а знаем, че не ни харесва в много столици, общностният метод работи до голяма степен като операционна система, която работи под дефолт а, в Съюза. Какво означава това? Че независимо от различни опити да се измисли нещо альтернативно, ние все още не сме видели валидна, работеща альтернатива на общностния метод при функционирането на Съюза. referred to a minute ago, have proved that they... Всички елементи, които споменах до сега, показват, че не се стига до конкретни резултати. Дори може да се каже, че до голяма степен проблемите, пред които сме изправени днес, а, при управлението на ИПС, са свързани с нежеланието да се приеме по-голяма европейска дисциплина от самото начало. Има и външни фактори, разбира се, но ако бяхме приели европейски контрол А и Б бяхме приели дисциплината, която върви с този контрол, нямаше да сме там, където се намираме днес и това е много важно. И не бива да се забравя при обмислене на следващите стъпки. Независимо от нежеланието да се делегират повече правомощия към центъра последните 20 години, трябва да се отбележи, че държавите членки приеха да се да има по-европейски подход на общностния метод, като в теми, които са им много при сърце, като правосъдие и вътрешни работи. Бяха изправени пред труден избор, пред трудни решения по отношение на държавния дълг. Отговорът на държавите беше класическия общностен метод, т.е. да се делегират още правомощия към центъра, т.е. към Комисията и Съда на Европейските общности, за да се гарантира стабилността на нашия кораб в тази буря. Още по-забележително е, че това се случи независимо от а, силните ветрове в обратна посока. Какви са заключенията, които можем да направим за бъдещето на ИПС? Ще започна с две основни идеи, които ще ви дадат идея за по-нататъчното развитие на темата. Сега говорим за преструктуриране на ИПС и всъщност това е един стандартен проблем при по-нататъчна интеграция. Тоест, основното е свързано с основния въпрос до каква степен ще се делегира към центъра и каква степен на мерки за дисциплиниране ще приемем. От това следва, че моя съвет би бил в работата по тези въпроси, да не се забравя, и тук споделям казаното от господин Брок, да не се забравя факта, че общностният метод е нещо ценно само по себе си. Е, повтарям, не е поради някакви политически съображения, не, а чисто функционално – защото, както каза, се каза в друг контекст, няма альтернатива, поне според мен. Една от опасностите, която видяхме в дискусите тази сутрин, е опасността от размиване. Да се включват, за да, извинете, се включват правителства, които може би не приемат достатъчна степен на делегиране и на дисциплина. И тогава може да се приеме някаква ограничена дисциплина или по-слабо делегиране. Това, според мен, би било грешка. Но това вече е политическо решение и, и, и, изказването ми е чисто политическо. Още нещо важно – това е въпросът за институционална яснота. Малко по-рано говорих за това, че общественото мнение днес, ако го кажем по-скромно, е, не е удовлетворено от случващото се, или поне е разтревожено от економическата и социална ситуация във всяка една от държавите. Каквито и реформи да бъдат предприяти, важно е това да бъде ясно разбрани, както и цялата лавина от реформи до момента доведе, както бе казано от ораторът тази сутрин, до една ситуация, в която е все по-трудно човек да разбере кой отговаря, и как този, който отговаря, може да носи отговорност за взети решения или за бездействие. Така че институционалната яснота е нещо много важно, което трябва да даде структура на аргументите ни. Сега стигам до някои малко по-прагматични идеи. Те са свързани с първо реформа на ИПС, имайки предвид казаното, без да създаваме институции, които да затруднат функционирането на Съюза и в същото време да, да дадем достатъчна възможност за да институционална яснота. Очевидният отговор, според мен, е по-скромно създаване на институции, т.е. да избягваме създаването на нови механизми и институции, за да не се дублират вече съществуващи такива и да затрудняват още повече гражданите. И да се съсредоточим върху инструментите, с които разполагаме. Как съществуващите институции могат да бъдат включени в управлението на реформата на ИПС. Както чухме тази сутрин, в различните институции проблемите са различни. Например, по отношение на Съда на Европейските общности проблем голям няма. Този съд а, има своите ограничени, но важни контролни функции по отношение на фискалния пакт. Никой не се оплаква от факта, че един британски съдя може да е съдя в един съд, който може би някой ден ще разглежда дело за прилагането на фискалния пакт. Европейската комисия обаче е институция, с която по-трудно може да разрешим проблема, защото не е политически орган. Но тук принципите са важни. И не бива да забравяме, че Европейската комисия не е представителен орган толкова, колкото е представителен парламента участието на държавите членки посредством свой представител се смята за важен плюс в много държави. Аз го зная, но в същото време идеята комисията да има по-малко членове отколкото е броя на държавите членки, е една идея, която пък е приемлива в други а, държави членки. Например, доклада Вестевеле. Сега не изглежда така Европейската комисия, но използвам това като доказателство, че Европейската комисия не се разгледа а, като всички, като напълно представителен орган. Дори бих казал още нещо. По договорите тя не би трябвало да действа като комитет от посланници, които да изразяват националните интереси на всяка държава. Има съответна клетва, която полагат комисарите и те не би трябвало да защитават национални интереси. Така че, нека да запазим мисията, нека да не забравяме мисията на Европейската комисия. В Европейската комисия имаме представители на държави, които не са част от еврозоната, но това не е проблем, а е, ако щете, въпрос на добра политика. Да се даде отговорност а, за тези економически парични въпроси на комисар, който е от държава членка на еврозоната, според мен е добра политика. Истинският проблем, според мен, вече е в Европейския парламент. Чухме апели за това парламента да остане такъв какъвто е при бъдещото функциониране на економическия паричен съюз. И това не е нещо ново. Същия тип апели съм ги чувал преди повече от 15 години, когато се провеждаше междуправителствената конференция в Амстердам. Аз имам големи съмнения за това. А, те не се основават на законовата постановка, а се а, основават на наблюденията ми върху а, това как се разглежда и парламента, и Европейския съюз в нашите държави членки. Да, в договора се говори за граждани на Съюза и може да се каже, че всеки гражданин е гражданин на Съюза. Но хората не разглеждат така Европейския парламент, ако погледнем държавите членки. Те знаят, че депутатите се избират в всяка една от държавите членки. Те знаят, че националните партии играят много важна роля при подбора на тези а, депутати и след това в избора им, но те смятат депутатите за представители на определена територия. Аз лично смятам, че това е нещо положително, че един от големите проблеми на Европа по принцип е създаването на ясни и силни връзки, отколкото съществуват по-настоящем, с националната сцена. Ако парламента продължава да говори за наднационалния си характер, това, което ще дойде в резултат, е една ситуация, в която хората ще кажат да, имаме нужда от някакъв вид парламентарен контрол, но не трябва да имаме парламент, за да има парламент, а един парламент, който да има ясни и тесни връзки с националната сцена. Ето това ги интересува хората. Ако парламентът настоява да скъса тези връзки, според мен си слага сам прът в колелото. И следващия резултат, който ще се получи, ще бъде една система, в която а, наистина Хората ще се обръщат към националните парламенти, когато ги интересува национален контрол върху решенията на економически и паричен съюз. Не е в интерес на парламента да следва такава класическа позиция. Но, казвайки това, зная, че съм в малцинство. Тук сред вас. И накрая искам да кажа, че Германския конституционен съд, който бе цитиран няколко пъти тази сутрин, подчерта, че демокрацията означава право на равно представителство на всички граждани. Това ще бъде много голям проблем, ако искаме един орган, който представлява държави, които не са в еврозоната, може да взема решения, които ще се прилагат единствено и само към държавите от еврозоната. Ако буквално следваме логиката на Конституционния съд на Германия, ще се окаже много трудно да се приеме това. Моят съвет към парламента би бил да следва при важните неща, да следва приоритетите, а те са да има силен парламентарен контрол върху която и да е управленска структура, която се появи за еврозоната. И ако цената, която трябва да се плати за това, е да има система, при която докато Европа е разделена на еврозона и не еврозона, само представители на тези от еврозоната са свързани с този парламентарен контрол, то това би било един добър компромис и спирам до тук. Благодаря. Благодаря. И сега последен. you. <laughs> Давам думата на професор Весел, който е от катедрата Жан Моне в университета в Кьолн от 1994-та година. Ich werde nur Deutsch anfangen, aber dann Englisch weiter fortführen, weil ich hier... Благодаря, ще започна на немски и ще продължа на английски, тъй като съм написал своята презентация на английски. В началото искам да ви благодаря за тази покана. Макар, че това е нещо като нож с две острията, защото това е тема, по която нямам кой знае какви отговори. Както видяхме вече, националните парламенти и Европейския парламент са в конфликт. Каква роля трябва да играе всеки един от тях? И има ли възможност за смесени форми? Три отправни точки имам тук. На първо място не знам дали сте видяли моя документ. Колегата спомена графиката на страница първа, която показва работата на една от моите докторантки. Тя получи отлична оценка, защото въпросът пред нея беше нелек, а именно кой за какво отговаря в системата на вземане на решения в Европа и под каква форма. Виждате каква сложност вече има. Всъщност за нас е трудно да следим какво точно се случва. Има няколко липсващи брънки и ще е много трудно да се обясни на когото и да било извън залата, на хората, които не са експерти, за какво точно става въпрос. От друга страна, ако погледнете тази графика, която започна някъде през 70-те години, ще видите, че нещата работят колкото и да са сложни. И съответно въпросът е, имаме ли нужда от мащабни промени и как и защо. Втората ми отправна точка е свързана с темата на многостранното и е, многостранното управление и управлението на много нива. Говорим тук за Европейския парламент. След малко ще го спомена. Ще говоря и за емпиричните анализи и доказателства. Ще се опитам да докажа, че парламентаризма на много нива не работи. И ще ви дам прост отговор защо той не работи. Третата ми отправна точка. Появи се въпроса свързан с това, че политолозите винаги говорят за властта. Макиавели никога не е бил прав, например. Въпрос обаче е свързан с отношението в рамките на властта. Дали може да има коалиция на парламентаристи или някой ще има примат. Чрез промяна в договора се стигна до там, че е, Европейския парламент участва, когато има ратификация, но не участва в конвента. По отношение на други споразумения, ратификацията от националните парламенти, не от Европейския парламент. Така че по отношение на връзките и взаимоотношенията в рамките на властта, националните парламенти имат много по-голямо влияние. В моя документ говоря за главоболието на Монтескьо. Това много странно развитие, властта на много нива, това дава ли някакво равновесие? Същност, проблема не е бил само на Монтескьо. Това е проблем на републиката и гледам тук колегите юристи. Знаем този въпрос, този известен проблем. Берлин и Карл Сруе, знаете този дебат, той беше много важен. Казваше се, е дама управлението, правителството е в Берлин. А Карлс Руския съд имаше пък друго мнение. Конституцията изисква така или иначе да има равновесие между властите. Много е писано по тази тема, много се писа за Косак, между другото. Никой не спомена Косак тази сутрин. Аз ви слушах. Няма нужда да се обяснява толкова много Косак. Погледнете протокол първи относно ролята на националните парламенти. Има един член свързан с Косък, където се казва, че Косък има право да организира своята работа, а това не е вече много приятно. Освен това, може да привлича вниманието на комисията и на парламента към своите декларации, но няма правно задължение Европейския парламент или комисията да отчита тези декларации и, освен това, нещо, което беше повторено няколко пъти тази сутрин и е повторено и от съда в Карлс Руе, декларациите на Косък не представляват задължение за парламента, за Европейския парламент. Ето, виждате, че има смесени системи, които са много ограничени в своите правомощия. Има и други системи. Имаше парламент на Западния Европейски съюз. Имаме фискалния пакт, член 13, който говори за тази смес правомощия на различни комисии. Моя опит показва, че с оглед на историята няма да постигнем кой знае какво. В политологията говорим за рационален избор. Защо политиците, защо националните парламентаристи или европейските депутати трябва да отиват на такива заседания на комисиите. Не става въпрос само за това, че е трудно да се намери удобна дата за всички. Става въпрос и за нещо друго. Всеки има национална позиция, всеки оказва натиск, някакъв натиск. Защо тогава вие да отивате на такива европейски заседания? И какви ще са резултатите от тях? Може да има някаква кръсноречива декларация, която да се публикува, на никого не му пука така или иначе, обаче. Тук правя връзка с този рационален подход, за който говоря. И така стигам до две опции, до два варианта. Смесените групи не могат да проработят, защото те нямат правомощия и освен това там няма да участват национални парламентаристи. Съответно, Какви са изходите от ситуацията? Има ли възможност да се променят правомощията на тези смесени групи? Това е вече фундаментален и институционален въпрос. Можем да вземем примера от Франция за Конгреса. Имаше предложение да се избира председателя на Европейския съвет. Това няма да е добре е, според Ван Ромпой. Освен това, по отношение на състоянието на Съюза и доклада за състоянието, кой ще го изготвя, кой ще го обсъжда? Имаме конвента, той беше доста е, успешен според мен, но както се видя във Франция и в Холандия, Конвента не беше достатъчен, за да се убедят гласоподавателите да гласуват. Конвента може и да е подходящ за промени в договорите, но не и за текущи промени в а, политиката. Има други предложения за един по-малък Европейски парламент с депутати само от 17-те държави членки – и там да участват и национални парламентаристи. Това може да е интересно решение, но аз не съм юрист и не виждам възможност да се създаде нещо подобно. Освен това, може би ще трябва да има промени в договорите. Трябва така или иначе някои от вариантите да се разгледат. Ако вземем за отправна точка властта правомощията. Аз не виждам никакво решение. В на улица съм. Онези, които ме познават, знаят, че винаги имам някакво предложение. Тук обаче съм в на улица. Ако започнем с анализа на това, кои парламентаристи трябва да участват, каква да е властта, само че властта е нещо сложно, трябва да се промени и Европейския договор – и да се намерят разпореди по силата на които да участват национални парламентаристи. Въобще голяма бъркотия по отношение на Монтескио. Нека да не забравяме класическата федерална система. САЩ, например. САЩ говори за механизми за проверка и контрол. Така наречените checks and balances. Ако погледнем историята на САЩ, ще видим, че винаги е имало конфликти между двете части на Конгреса. И тези конфликти се решават не чрез правни средства, а чрез политически преговори. Ето защо аз трябва да кажа, че не виждам е, жизнеспособно решение от политическа или институционална гледна точка. Естествено, тук се засяга въпроса и за разходите. Това не е обичайна практика. Някой може да попита, ако няма изход, защо въобще хабим празни думи? Основният проблем за националните парламенти и Европейския парламент е това, че винаги се е, изхожда от националната гледна точка. И това, това е ограничена позиция нещо като конска паци. Аз съм професор в Кьон, пътувам в Брюксел и в Берлин и на трите места имам различни впечатления относно това какво представлява Европа. В Брюксел, в Кьон, в Берлин дебата е различен. И това създава проблем за бъдещето. Тоест, трябва да имаме обмен на гледни точки който да се основава на опита да се създаде общност, която пък да е основана на различни, на една и съща гледна точка по-скоро. Дори и да не се основава на едни и същи действия. Много често действията на някои хора са странни за нас, но те имат своите подбуди – ако погледнете някои бележки относно поведението на германците и на Германия, ще видите, че хората смятат, че германците са напълно глупави. Само, че трябва да има все пак някакъв опит да се разбере подбудата. Така че няма вълшебно е, решение тук. решението за комисиите не е изход. Нека да се опитаме, добре, не искам да ви преча, но това решение няма да запълни пропаста между националните парламенти и Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, вас, господин професор. Благодаря на всички, които говориха тази сутрин. Благодаря и на преводачите, които продължиха да работят, независимо, че изтече времето. Ще се видим в 15 часа, е, когато ще изслушаме другите оратори. Трима са предвидени за третата сесия и след това ще направим дебат по петте изказвания. Довиждане!